Good afternoon, everybody. Bon après-midi à tous. Добър ден на всички. First of all, I want to, to inform you that the meet... Първо да ви информирам за това, че тези, това заседание ще се предава по интернет. Прощавайте за закъснението. Започваме с приемането на дневния ред. Проектът дневния ред бе раздаден на 19 септември, разпратен на 19 септември. Ако сте съгласни да обсъдим заедно точка 6, приоритетите на АВКО и 7, конференцията за бъдещето на Европа и ролята на парламента. Ако нямате възражение, проектът дневния ред е прият със съответните корекции. Окей. Okay. Per quanto riguarda la riunione dei coordinatori, Колкото до заседанието на координаторите, за това ще стане дума по-късно. Само да спомена, че стигнахме до доста добра така съгласие. Тези, които отговаряха по различни теми и въпроси, няколко е, разпределихме задачите, няколко номинации. На следващите задания координаторите ще, бъде, ще се решават всички тези въпроси окончателно. Сега да видим какво ни предстои следващата седмица. изслушвания с комисарите. Ще участваме в изслушванията на двама заместник председатели е, на, на комисията. Комисаря Марио Шевкович е, от е, Словакия, който отговаря за междусоциалните отношения и перспективи. Отговорна комисия сме заедно с Юри. Имаме две асоциирани комисии към нашата група, Пети и Итре. втория заместник председател и комисар, комисар и заместник председател на комисията, когато ще изслушаме от Чехия Вера Юрова, която ще отговаря за ценности и прозрачност. Ние сме отговорнията комисия и ще организираме съвместно с Либе изслушането. Юре са асоциирани и Пети ще, е, и ФАМ ще бъдат поканени. Третата е заместник председателя, номиниран от Харватия, е, Добравка Свича, Добравка Свича, която се отговаря за демокрация и демография. Ние сме единственият отговор, единствената отговорна комисия. Емпл ще бъде асоциирана, а поканени ще са Реги, е, Фами и Юри окончателния график. Севкович, Шевкович ще изслушаме на 3 е, октомври, понеделник от е, е, на 30 септември в Ян 2Q2 след обед. Добравка Суича ще се бъде слушана 31 октомври от 6.30 вечерта заместник председателя Юрова ще бъде на 7 октомври понеделник между 14.30 и 17.30. Сега това, което ни предстои, ако има повече от три молби, писмени молби, ще трябва да се занимаем с тях по-късно за, имаме пет за Свича е, и е, Юрова и е, за Шефкович. Ако имате асоциирана комисия, молбата е, ще бъде, молбите ще бъдат разпределени по същия начин. Няма правила за това как да се разпределят устните е, заявки е, между асоциираните комисии, но предвид е, трите часа, с които ще разполагаме, разпределението трябва да е такова. Председателите на комисиите в началото на изслушването ще получат време за изказване. Ако има двама е, председатели, ще си разделят трите минути. Е, комисаря ще има на разположение 15 минути, за да ни запознае с е, плановете си. 25 е, минути ще имаме на разположение за въпроси, които ще са разпределени така. Молба за въпроса въпрос за една минута, отговор две минути. Ако има допълнителни въпроси от същия депутат, ще му се отпусне допълнително една минута, а отговора също ще е една минута при повторен въпрос ще има един първоначален тур въпроси. След това ще има и втори тур въпроси е, и 3 минути за закриване, заключителни 3 минути. Така се предлага. Това са предложените е, дати е, и модалности за изслушванията. Координаторите са съгласни с това разпределение. Колкото до оценката, е, кандидат-комисарите ще бъдат оценявани от координаторите, ако ще се оглеждат техните ресори и дали те са подходящи за ресора, който им е бил определен. Координаторите от е, съответната комисия ще решават и в някои случаи двама координатори от две комисии ще се срещнат. Поканените е, комисии нямат, няма да участват, е, но могат да задават въпроси на комисарите. Асоциираните комисии ще се съберат и ще заседават отделно след заседанието, след изслушванията. И ако има решение, което се добавя към оценката на компетентния орган, тогава това ще се решава именно на тези заседания след изслушванията. И така, да погледнем изслушванията отново след анализ на изслушването ще бъде пратено писмо до председателите на една или две комисии, за да се поиска от тях да дадат оценката си за различните, за отделните комисари може да има единодушно, единодушие или две трети. Ако имаме мнозинство от две трети от комисията, ако не се стигне две трети от комисията, тогава е възможно да бъде поискана допълнителна информация и допълнителни писмени въпроси могат да бъдат зададени. Възможно е да се е, свика и допълнително изслушване, ако е, е трудно да се вземе решение след първото. Ще ни трябва мнозинство от две трети след това, за да бъде одобрен кандидата. И отново допълнителни въпроси. Но оценките трябва да бъдат направени от председателите, трябва да бъдат представени от председателите на комисиите. На, на съвета на конференцията на председатели на комисии и след това на председателския съвет който вече след е, съответните дебати ще е, излезе с заключение. Това е по изслушванията. Ако имате допълнителни въпроси по темата, моля, задайте ги. Или ако е, са нужни допълнителни пояснения. Nessuno vuole intervenire? Prego. Sí, eh, solamente para tra trasladar la, la opinión favorable de, de mi grupo. Имам допълнителен въпрос към това, което каза председателя. Passiamo ora alla questione del... И така стигаме до темата Брексит. Това е въпрос, който се обсъжда на дълго и широко на, на председателския съвет. Трябва, е, е, очакват се инициативи от АВКО. След решението на Върховния съд на Обединеното кралство ситуацията се променя. Е, наистина това е сериозен удар на тези, които са за Брексит, е, е, които се опитват да блокират дискусиите в парламента. Разбира се, не е наша работа да се намесваме в делата на, европейския, на, британския парламент, ние не можем да се месим в това, което правя и правителството и парламента на Обединеното кралство, но е, понеже е, ние сме потърпевши в известен смисъл, е, съвсем уместно е да вземем отношение след е, гласуването миналата седмица в е, Страсбург, когато обсъдихме отново нашата позиция. Да ви припомня, в този контекст, че ще изслушаме представителите на гражданите е, на Обединеното кралство, които живеят в Европейския съюз. Е, това ще бъде в контекста на нашия, е, нашия ред и нашия регламент. Е, вече сме изслушали много от тях. Чрез Ги Ферховстат знае много за това, което притеснява гражданите на Варианто кралство тук. Важно е техния глас да се чува ясно и високо даваме си сметка, че Обединеното кралство създава доста затруднения на много граждани в смисъл на необходимостта от уседналост. Друг сложен въпрос е този с предпазния механизъм. Помолихме е, председателския съвет да организира една мисия преди края на октомври до границата е, между е, е, Северна Ирландия и Република Ирландия. Така че отново да дадем предел, да, ясно да се разбере, пък и за нас да стане пределно ясно какви проблеми могат да възникнат в този труден, труден момент на финализиране на Брексит. Председателски съвет откликна така отрицателно на този идея бившия председател, аз като бивш председател на парламента, е, това означава, е, че не можем да използваме отделните е, заседания на парламентарни комисии за целта, но АВКО се явява в една корно различна ситуация. По време на заседанието на координаторите, на което се реши да се опитаме по възможност да постигнем множество на, на председателския съвет. А, и ако е, има различия, е, ако се яви промяна в решението на, на координаторите, трябва да се изпрати писмо до председателския съвет е, утре, за да се е, поиска отново, е, така да се настояваме за възможността да бъде изпратена мисия на границата между е, Северна Ирландия и е, Република Ирландия но а, нека първо да видим как а, ще реакции, какви са реакциите на различните политически групи. Това си остава най-важен елемент, момент а, в, а, по този, в, тази по темата Брекзит. Ще е, започнем заседанието, като помоля Ги Верховстат да е, ни представи актуалната картина, да направи една равносметка на е, постигнатото до тук. Той е беше, е координатор на групата за Брексит. Е, имахме въпроси е, при закрити врата. Продължаваме на контакти с Мишел, Мишел Бърние. Той винаги е на разположение, е, е бил на разположение. Никога не е подценявал ролята на Европейския парламент като така водеща фигура в преговорите по темата за напускането на Обединеното кралство. Мишел Барние винаги е, се е държал като един е, съвършен, завършен джентлмен в това отношение. Ги да ни каже какво се е случило. Както обикновено, е, аз брифирам представителите на АВКО за това къде се намираме по отношение на Брексит. Знаете, че Ситуацията се променя ежедневно. Ето вчера е, чухме решението на Върховния съд е, на Обединеното кралство. Няма да го коментираме, но естествено като е, парламентаристи нашето усещане е, че решението на Върховния съд е важно, тъй като е, ние сме убедени, че парламентите не трябва, не трябва да се запушва устата на парламентите. Е, така че е, решението, което бе взето по този въпрос е много важно. Е, инициативната група по Брексит продължава работата си. Утре в 8.45 е, сутринта ще проведем следващото заседание на групата. за да се информираме за последното развитие на нещата от Мишел Барние. И ако позволите, господин председател, ще ви запозная с актуалното състояние на по пет въпроса и позицията на парламента по Брексит. Въпроса с предпазния механизъм, което е, е ключов препани камък в преговорите. Бъдещите отношения, подготов... готовността ни за излизане без делка и Всъщност, това е най-важният е, момент, е, но трябва в парламента да проведем поне две допълнителни заседания. Едното с АВКО е, на 3 октомври и другото е с 5 на 2 октомври. 2 октомври в зависимост от броя на петициите, внесените петиции, ще се проведе дебат по този въпрос – е, и на 8 ще проведем още една заседание тук в Авко. Ако позволите, е, ще ви дам малко информация, ще ви представя малко информация за това какъв според мен е проблема, е, свързан с правата на гражданските права. Защото проблем практически на място съществува и ние трябва да му търсим решение. Първо, резолюцията на Европейския парламент. Ще бъде кратък. Важно е, че с е, над 500 гласа, с голямо мнозинство, парламента прие е, тази резолюция. Защо е важна? Защото всички резолюции, всички позиции е, е, в е, нашата инициативна група бяха, се базират на резолюции от предходния мандат. Това е първата на новия парламент. 99% подкрепиха предходната позиция на парламент, на британския парламент. Но е важно това да направи и новия състав, и новия парламент втория въпрос за предпазния механизъм. Въпросът с предпазния механизъм не е въпрос, не се свежда само до това да се избегне изграждането на така наречената твърда инфраструктура на границата между Република Ирландия и Северна Ирландия. Защото а, чуваме от страна на британците, добре, съгласни сме, няма да има а, гранична а, инфраструктура между двете. Проблемът не е само това. Не става дума само да се избегне твърда граница. Става дума да се избегнат проверки отвъд границата между Ирландия и Северна Ирландия. Става дума за това да се гарантира е, една единна е, е, целостта на економиката, неделимостта на економиката между двете Ирландии. Няма гранични контроли, няма разминаване в стандартите, няма митнически разпоредби между север и юг, ако може да се каже. Това е положението сега. И това, което търсим чрез бакс така нарече бекстоп е гаранция, че ако не се е, регламентират бъдещи отношения между Венето кралство и е, Европейския съюз, имаме гаранции, че няма да се върне тази граница. Отново, Значи е, този механизъм не е, е решение, идеалното решение, но е, е известна гаранция, че след всички тези преговори за бъдещето ни отношения няма да има отново да се издигне граница. Този механизъм е, е, както казах, гаранция е, в края на целия процес на преговори, ако не се намери друго по-добро решение, решение на, е, с същия очакван ефект. Целта на механизма е да се избегне физическа митница, граница между двете Ирландии, да се избегне разминаване е, е, и е, отдалечаване, дивергенция между двете економии, т.е. да си остане целостта на острова. И третата цел е да се спазва споразумението от разпет и петък, защото то не, не се свежда само до економически въпроси, а избягване и на насилие което означ... а за да се избегне насилие, трябва двете страни да са включени, да, в, интегрирани в едно общо, в една обща економическа и друга среда. И е, освен това, по този начин се опазва, съхранява е, вътрешния пазар в е, Европейския съюз. Значи, ако е, Великобритания предложи альтернативни е, договорености, условия, ние ще е, ще, ги, е, ще подходим към е, всякаква тяхна идея с поставяйки този въпрос, дали ще се избегне физическа граница между двете като а, идеята е да се запази е, единната економика и а, споразумението а, в економически план, нали, единен пазар и единна економика и в политически а, мира, чрез спазване на споразумението от разпети петък на този етап, предвид информацията, която имате, господин председател, вие и, и аз, не можем да кажем, че има е, юридически осъществими е, е, законосообразни, юридически е, осъществими альтернативи, възможности, варианти. Е, това е е, за което говорим е само един елемент, компонент от, от е, е, юридически оперативен вариант. Всички знаете, това се яви в медиите, те предлагат SPS, което е продължаване на, на, на единия пазар за животни, за добитък е, е, и но то, то не се отнася до други стоки, промишлени стоки, услуги и така нататък. Това, което ние отговаряме, е, това, което те предлагат в така наречените non-paper и неофициални документи, предвид на информацията, която ние имаме като инициативна група по Брексит от преговорите, е, че те са Това е само частичен отговор на, евентуални, на евентуална альтернатива, а не е пълноценен, е, правно приложима е, възможност така че не можем да кажем, добре, предпазния механизъм ще падне и ние ще приложим, вместо това ще прилагаме това частично предложение, вместо пълния предпазен механизъм. Та, това е положението в момента. Може би ще се явят и други предложения, но предвид е, неофи... така, работните документи, които са ни предоставили те е, и както ни информират договарящи... преговарящите, е, те не ни удовлетворяват, те не отговарят на условията, които ние сме поставили като изискванията за альтернатива е, ние можем да се върнем е, е, към единната ние предпазен механизъм на острова. Това беше в първоначалното предложение, не само в Ирландия, но и на британски острови, на, на, на, на, да се въведе същия механизъм, но и по искане на британското правителство ние тръгнахме в тази посока. Казахме, окей, не искаме да се прави разлика между е, Северна Ирландия и Материка. И е, ето защо е, по тяхна молба всъщност ние предвидихме този предпазен механизъм в споразумението за е, оттегляне. Ако не, ние можем е, лесно да е, се е, съгласим само с предпазен механизъм за Ирландия, както беше в първоначалното споразумение. Значи това е, което искам да кажа по предпазен механизъм, ние ще продължим да настояваме. Немислимо за нас е споразумение без бекстоп. За, за нас това е, един, е, един, е, една гаранция. Освен това, трябва да, това да е реален предпазен механизъм, който отговаря на всички условия, да включително е, спазване на споразумението от разпети петък, единния пазар, единната економика. Не става дума чисто за граничен пункт и митница на, на границата между Република Ирландия и е, Северна Ирландия. А в момента нямаме една е, така сериозна, работеща е, альтернатива, правно издържана. И вече бъдещето отношение, политическата декларация, мисля, че трябва членовете на АВКО да знаят, че проблемите не се ограничават само до пред тази механизъм. Ние сме склонни да кажем, е, окей, ако се реши проблема с е, бакстопа, всичко се решава и е, споразумението може да се подпише. Не е така, защото в е, член 50 от договора ясно се казва, че трябва да, да е, приемем това решение с оглед бъдещите ни отношения. Значи това е текст в светлината на бъдещите ни отношения. Значи ние трябва да на този етап да се споразумеем с Съвременното кралство, в а, а, рамките на едно бъдещо споразумение. Значи да е ясно в каква посока ще върват, каква форма ще възприемат тези бъдещи отношения. Това е политическа декларация. А на какво сме свидетели в а, последните ни срещи с партньорите ни от Временното кралство? А, ние казваме Добре, е, политическа декларация е окей, но ако искате да, да навлезете в е, е, по-амбициозна, да, да, да, да, така, да, да подпише една по-амбициозна, по прецизна политическа декларация, тогава от Обединеното кралство всъщност тенденцията при тях е обратната. Те предлагат политическа декларация с по-общ текст, която клони към споразумение за свободна търговия само. И то едно, една спогодба, е, която не почива върху равнопоставеност, върху е, хармонизация на законовите уредби, а, на по, а, почива повече върху разнобой, отколкото на, на дивергенция, отколкото на конвергенция. Това, а, а колкото повече дивергенция търси а, и различаване във бъдещите отношения търси Обединеното кралство, толкова по-малко достъп ще имат те до общия, до единния пазар. И толкова по по-тесни, е, толкова по-ограничени ще са бъдещите ни търговски отношения. И това не е въпрос на тактическа игра от страна на Обединеното кралство, логично послед... или наша игра, логично последствие от, е, проистичащо от характера на единия пазар ние е, е, казваме, добре, обвинението кралство при едно е, свободно споразумение за свободна търговия, това ще е много широко формулирано, без мита и така нататък, но съответно екологични, социални стандарти на трудово договаряне, данъчно облагане. Тоест, колкото по-малко така възможности за маневриране те приемат, толкова по-малко хармонизация и толкова по-ограничен ще е това споразумение, приложното поле на това споразумение ще бъде. Ще бъде защото ние не можем да кажем, добре, окей, вашите стоки безмитно може да ги е, е, внасяте на нашия пазар и не трябва да се съобразявате с нашите стандарти. Дали промишлени, дали екологични, дали технически, там социални или за каквото е, става дума там. Така че това ни смущава. Факта, че след е, години в които Обединеното кралство е, търсеше е, по-тесни взаимовръзки между е, Европейския съюз и нас, споразумението за асоцииране, което предложи парламента, сега има усещане, че те са партньор, който крив в друга посока да формулираме една обща такава витиевата и обтекателна политическа декларация, без подробности, без детайли, защото не искаме да, да, да приемем условия като равнопоставеност, равни условия, хармонизация и така нататък. Това е третия въпрос, който поставям. Не става дума само за механизма, а и за бъдещите ни отношения. И това ме навежда на четвъртия въпрос, който е, а, без споразумение. Готови ли сме? Трябва да ви кажа, че, както знаете, получихме доста нови досиета от страна на Европейската комисия. Всъщност последният пакет от досиета, които съставляват подготовката ни за излизане на Обединеното кралство без споразумение. Знаете, че подготовката започна още през септември 2017 година и от името на ръководната група по Брексит изпратих писмо до председател Сасоли с молбата всички тези допълнителни досиета, свързани с Брексит, предложени Европейската комисия, да бъдат приети от парламента преди 31 октомври. Или казано с други думи, Европейския парламент ще направи всичко възможно, за да може до 31 октомври всички подготвителни мерки да бъдат прияти. Тези подготвителни мерки се основават на идеята, че трябва да защитим интересите на Европейския съюз а не са мини споразумения или паралелни споразумения, как, за които настояват някои. Защо не искаме такива? Защото ако се стигна до такива мини споразумения в областта на въздухоплаването, например, като е важен сектор, ами тогава някои ще поиска такова споразумение по риболова, трети за транспорта, четвърти за гражданите и т.н. И без да се усетим, ще се стигнем до това, което искахме да избегнем, а именно да се приложи стратегия от страна на някои да се изберат в кои области искате да сключат споразумение с Европейски съюз и в кои области не. Европейски съюз не е меню в ресторант, не може да си избирате каквото искате и да кажете това и това ми харесва, но всичко останало не ме интересува прескочил споразумение с Съюза, човек трябва да приеме и предимствата и задълженията, свързани с него. Ето защо. Ние заявяваме, че ако искаме да подмогнем на гражданите, ще се подготвим и сме готови да го оставим, но като цяло, а не под формата на мини споразумения, отделни от пакета, защото в противен случай ще се стигне до прилагането на една стратегия, която е против интересите на Европейския съюз. Тоест, стратегия, която дава възможност на всеки да си избира каквото му харесва. Като, например, хайде да сключим хубаво споразумение за финансовите услуги, ама да забравим за свободното движение на хора. А подобни искания ще завалят от всички страни. Така че подготвяме се и ще бъдем готови на 31 октомври. Ще сме си свършили работата тук в парламента. И бяха взети и ще бъдат взети всички нужни мерки, за да бъдат защитени интересите на Европейския съюз. Следващата точка е възможното удължаване. Знаете, че в резолюцията заехме много ясна позиция. Подкрепяме удължаването на срока, но искаме да има яснота какво ще следва след това удължаване. Нови парламентарни избори, нов референдум или споразумение за отегляне. Надяваме се да се стигне до договаряне на споразумението за отегляне през няколко седмици, т.е. преди Европейския съвет, предвиден за месец декември. Така че по въпроса за евентуалното удължаване, мисля, че има единодушие между различните институции и вие като председател бяхте член на ръководната комисия по Брексит. Има единодушие, че сме склонни да дадем удължаване на Обединеното кралство. Ако обаче има някаква яснота как може да се разреши затрудненото положение. И стигаме до последната, но може би най-важна точка, а именно правата на гражданите. Както казах, на 8 октомври ще бъда на заседанието на АВКО. Ще присъствам и на заседанието на Комисията по петиции в качеството си на член на ръководната група за Брексит и ще ви докладвам на 2 октомври. Но мога да ви уверя, че няма проблеми с защитата на, на правата на европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство съгласно споразумението за оттегляне. Това не е проблемът. Проблемът е начинът по който британската администрация превръща тази процедура в статута за уседналост, който британските власти изискват от европейските граждани и начин по който ще подхождат към цялата ситуация. Проблемът е, че за тях това, системата, която те предлагат, се, основ, се основава на му подаване на молби от страна на гражданите и доказат, предоставяне на доказателства. И се стигат от там, че хора, които вече от десетилетия, дори от две десетилетия живеят в Обединеното кралство, не разполагат с а, всички нужни доказателствени. доказателства. Ами, човек като преди 20 години се прогласи определеното кралство, надали е очаквал, че ще последва Брексит и трябва да си запази всички доказателствени материали за присъствието си в страната. Не така по принцип действат хората, естествено. И се зачистиха репортажи в британските медии за хора, които не успяват да получат статут за уседеност, въпреки че очевидно живеят в Обединеното кралство вече повече от 20 години. И това е в резултат на факта, на начин на системата, която приложи Обединеното кралство за прилагане на тази разпоредба на споразумението за отегляне. А ние от самото начало на преговорите, от името на Европейския съюз, заявихме, че искаме това да бъде система за регистрация хората подават му, хората искат, ви ги регистрирате. Ако имате някакви съмнения, тогава администрацията трябва да го заяви и да каже, има някакъв проблем с това лице или с това семейство, защото имаме сведения, че тези хора не живеят, не са живели повече от 5 години в Обединеното кралство. Сега обаче положението е точно обратното. защо нашата идея е от самото начало, че няма нужда да се преразглежда самото споразумение за оттегляне. Там е проблемът. Това, което искаме е да се пълни начинът по който британската администрация прилага разпоредбите на споразумението и настояваме за автоматична регистрация вместо да се подават индивидуални молби за регистрация, както по положението в момента. И това е уместно искане, защото въпросът засяга десетки, дори стотици хиляди британски граждани, които живеят в Обединеното кралство и които може би ще се сблъскат с трудности за в бъдеще. С ние трябва да отбележим, че не става по само за проблем с отношението към британските граждани в Обединеното кралство, но има проблеми и в някои държави членки с британските граждани, живеещи в тях. На, някои места местните власти в държавите членки излишно осложняват процеса и ние смятаме, че е задължително проблемът да се разреши преди да одобрим споразумението за оттегляне. Така че ви моля да се вземем с въпроса в рамките на комисията АВКО и на комисията ЛИБЕ. Трябва да работим заедно с комисията ЛИБЕ, защото пак казвам, не искаме да променяме споразумението за оттегляне. То само по себе си не е проблемът. Проблемът е начинът по който го прилагат британските власти. Както казах, проблема не е само с европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство, а и с британските граждани, живеещи в Европейския съюз. Така че трябва да се разреши този проблем, преди да можем да дадем зелена светлина на споразумението за оттегляне, ако то бъде е, одобрено в Обединеното кралство в последните няколко седмици. Знам какво ще чуете вече по време на изслушването на 8 октомври. И затова е много важно в парламента, т.е. в комисиите АВКО, заедно с комисията Либе да вземат решение до къде искаме да стигнем. И да кажем, това е максимумът, който можем да допуснем. В противен случай ще имате проблеми с парламента. Това е, според мен е основното решение, което трябва да вземем в комисията АВКО и в комисията Либе. Ами това е в най-общи линии. Няма да правя обобщение на тези пет точки. Оставям на разположение на членовете на комисията АВКО. Готов съм да отговоря на допълнителните ви въпроси, ако искате допълнителни подробности за текущото състояние с преговорите. Благодаря ви. Благодаря ги за много ясното изказване. Сега започваме дебата. Започваме с координаторите, след това ще на думата на всички други членове, които искат да си изкажат. името на НП няма никой. Социалистите. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на Ги Ферхоштадт за много изчерпателното изложение. Много е трудно за толкова кратко време да се обобщят всички измерения на този проблем. Бих казал дори на това предизвикателство, което стои пред нас като Европейски съюз. Благодаря също така и на ръководната група за Брексит като цяло, защото вие като председател на групата и групата като цяло успя да защити по водещата позиция на Европейския парламент в целият процес. Непрестанно ни информирате и гарантирате по този начин, че комисията АВКО, водещата комисия по Брексит е в постоянна връзка с ръководната група, което е много важно. По конкретните аспекти, които ни представихте, Ще започна с нещо, с което знам, че сте съгласен, защото сами вие го казахте, по време на пленарното заседание в Страсбург и което е заложено в резолюцията, която между другото е много добра. През 2016 година, когато стана ясно резултатът от референдума, тогава се твърдеше, че това е признак за слабостта на Европейския съюз, триумф на популизма и т.н. нататък. И от тази гледна точка, ако Брексит в крайна сметка се състои ще е повод за, за огромно съжаление за нас като бро европейци. Но едновременно с това Брексит ще изигра точно обратният от очакваният ефект. Тоест ще изигра обединяваща роля за държавите членки, европейските институции и гражданите. И то не само в рамките на преговорите с Обединеното кралство, но и ни припомни, че споделяме общи цели, че сме поели по един общ път. И може би няма да изгледа припомним това и на останалата част от колегите в парламента. Резултатът от Брексит показа, че большинството от нас иска да продължи съвместният ни път напред. По конкретното настоящо състояние на преговорите за Брексит, напълно съм съгласен с всичко, което казахте. Предпазният механизъм сам, не е само цел, ако има някаква альтернатива на този предпазен механизъм, който, получа, който може да постигне същите цели, а именно запазване на мирното споразумение, за Северна Ирландия сме склонни да го подкрепим, но както казах, към момента няма конкретни правни предложения. Ще видим дали в времето, което ни остава до Хелоуин, ще намерим някакво решение, но аз лично съм доста скептично настроен. Мисля, че вие споделяте това мнение. Също така съм съгласен и по коментара ви за политическата декларация. Оставам с впечатлението, че някои хора си представят, че няма да има Брексит, няма да има сделка за изтегляне добре, ще е полезно от начало, но в крайна сметка всичко ще се оправи. Нещата не са толкова прости. Все пак трябва да се сключи споразумение за свободна търговия и да се работи в рамките на правилата на СТО и т.н. Така че няма нищо положително в Брексит без споразумение. Също така, съм напълно съгласен и с коментара ви за мини споразуменията. Те не са добра идея, защото, както казахте с пълно право, може да се стигне до сключване на споразумения в отделни области, но да се загуби представата за цялостната картина. И е очевидно, че ние трябва да настояваме за един цялостен пакет. А и въпросът за нормите е много важен. Не искаме да допускаме, ако се стигне до Брексита, да се стигне до економически модел, сходен на този на Сингапур, който да се конкурира по нелоялен начин с Европейския съюз. И последен коментар за предстоящите събития в съвсем краткосрочен план. Очевидно е, че ако се стигне до удължаване на срока, това удължаване трябва да бъде поискано от а, британското правителство. Знаете, че Камерата на общините прие закон, който задължава министър-председателят да поиска това удължаване. Не знаем какво ще се случи, тъй като към момента министър-председателят Джонсън отказва да поеме този ангажимент, дори казва, че няма да поиска удължаване. Смятам, че това трябва да ни притесни и би следвало много внимателно да се замислим какво може да се случи. Защото може да се стигне в крайна сметка до излизане, напускане без споразумение по погрешка защото министър-председателят е отказал да спази закона и върховенството на закона в една от държавите членки. Това ще ни постави нас в много затруднено положение. Благодаря ви. Благодаря ви от името на Риню. Юра, искате ли да си изкажете? Не. Най-напред давам думата на координаторите от името на групата. Зелените – няма никой. Екаре. Thank you, sir. Благодаря ви, господин председател. Колегата, който е пълноправен на комисията, трябваше да си тръгне, така че аз съм тук, но темата е много важна. И миналата седмица в Страсбург проведохме много хубаво разискване по темата Brexit. Първо трябва да вземем предвид решението на Върховния съд на Обединеното кралство от вчера. Това разбира се е решение на британски съд и британският парламент и преди всичко мисля председателят на Великобритания трябва да приемат това решение. Така че основният проблем си е в тяхното поле. А ние трябва много внимателно да следим какво се случва при тях. Първо място, както казахме като европейци, много съжаляваме, че Обединеното кралство реши да напусне. Е, европей... британските граждани винаги са били европейци винаги ще бъдат европейци, независимо дали ще останат в Европейския съюз или не, както има европейци по из целият европейски континент, защото не само гражданите на държавите членки на Европейския съюз са европейци. Британският народ взе своето решение на референдума. Това беше демократично решение. Дали ни харесва или не, това е съвсем друга тема. Но това не ни влиза в работата. Това е тяхно решение. И ако се присъедини към Обединеното кралство, трябва да имат възможността и. Извинете, ако се присъедини към Европейския съюз, трябва да имат възможността и да го напуснат. Поставя се и въпроса за за Ирландския остров, за сигурността и стабилността на острова. През последните 20 години имаше много голяма стабилност и сигурност на острова, но очевидно трябва да се прояви гъвкавост и от двете страни. И от страна на Великобритания, и от страна на Европейския съюз, тъй като не е нито в наш интерес, нито в интерес на Великобритания да се стигне до тежки последици след 31 октомври. Освен това, Обединеното кралство е петията най-голяма економика в света. При всички случаи ще има взаимоотношения между Обединеното кралство и Европейския съюз след Брексит. А и също така да да отбележа, че пред няколко години след референдума, като член на националния парламент, нееднократно съм чувал на различните заседания, посветени на Брексит, който предстои, поне на времето си смятахме след две години по-късно. Основният съобщение беше, че не може да са в по-протестована позиция извън Европейския съюз, колкото са в Европейския съюз. Тоест, ако се стигне до сключване на споразумение, между Европейския съюз и Великобритания, то това споразумение трябва да е толкова лошо за Великобритания, че трябва да се почувства в някаква степен наказана, тъй като британският народ е взел решението да напусне Европейския съюз. Струва ми се, че от самото начало тази, взехме тази позиция и тя беше много погрешна, защото не е наше е, решение или наше право да наказваме когото и да е било, или да наказваме британците, защото са гласували на референдума. Не, нашата цел е да намерим решение, което да вреди във възможно най-малко степен и на двете страни. След няколко седмици ще видим какво ще се случи. Времето лети. Нека само да се надяваме, че ще се постигне някакво споразумение. за да се вземе предвид резултатът от референдума а едновременно с това да се гарантира добри взаимоотношения с Обединеното кралство от, от страна на Европейския съюз. Благодаря ви. Екаре. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вас, господин Ферховстат, за изложението. Съгласен съм с основните аргументи, които изложихте. Няма да коментирам цялото му съдържание. Ще спра на два въпроса. Първият е свързан с е наречен бекстоп или предпасен механизъм за Ирландия и вторият е бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Обединеното кралство. От самото начало казах, че предпазният механизъм се опитва да намери лесно решение на един много сложен проблем. Знаем, че британците искат да сключват по-собствени търговски споразумения с страни по целия свят. Искат Великобритания отново да стане глобална сила, но, имат също, но искат също така да имат и добри бъдещи взаимоотношения с а, Европейския съюз с 27 държави членки. Така че трите основни цели на предпазния механизъм, като каза господин Ферховстат, е на първо място да запази целостта на нашия вътрешен пазар, на второ място да запази мирното споразумение за Ирландия и на трето място да се запази целостта на ирландската економика и потокът на стоки от северна до Ирландия към Република Ирландия и обратно. И в това отношение има една добра новина. За първи път, както каза председателят Юнкер, са направили предложение в неофициалния документ да се е, сближи законодателството на Северна Ирландия с правилата на вътрешния пазар. Но доколкото поне аз е, съм осведомен, предложението не е достатъчно. Има също така и предложение за уеднаквяване на фитосанитарните стандарти и физическият контрол, но няма предложение за пълно уеднаквяване на стандартите се храни и няма също така оперативни предложения, всъщност това са само добри пожелания. А на нас ни трябват правно изтържани предложения, трябват ни текстове, които да са съгласувани с законодателството на Европейския съюз. Така че това е стъпка в правилната посока, но тя не е достатъчна. Действително трябва да се опитаме да се придържаме към тези три основни цели. Освен това, второто, което бих искал да подчертая, е бъдещите взаимоотношения между Обединеното кралство и Европейския съюз. Вече е ясно, че британците искат да сключат някаква форма на споразумение за свободна търговия с Уигенерис. Проблемът е, че не са тарифите, защото имаме вътрешен пазар без митници и без мита. Проблемът е с нетарифните бариери, т.е. при уеднаквяването на стандартите от двете страни. И ако не бъде постигнато споразумение за уеднаквяване на стандартите ни, било то екологични стандарти или за защита на потребителите, ще се стигне до съсед, конкурент, който не играе по същите правила и съответно няма да има равнопоставеност. Ето защо за бъдещите взаимоотношения с Обединеното кралство е изключително важно не само да имаме нулеви мита, а знаете, че всъщност с Канада преговаряхме продължение на година, за да постигнем нулеви тарифи за 99% от стоките. Постигнахме го, така че нека да се пазим този принцип и за Великобритания, но пак казвам, сближаването на стандартите е много важно. И сега, колеги, както, както казах, трябва да направим всичко възможно да постигнем някакво споразумение. И това се съдържа и в, в последната част на различието, което приехме. Казахме, че сме склонни да одобрим удължаване на периода, предвиден съгласно член 50, ако по този начин може да се избегне напускането без споразумение, тъй като напускането без споразумение ще доведе до хаоса от 1 ноември. Ще се въведат отново митници, мита, съгласно СТО, до 20-30% ще има много отрицателни посредици, то не само за економиката на околните е, съседните страни. Франция ще бъде много тежко засегната, Ирландия ще бъде най-прясно засегната, ще бъде засегната и а, Нидерландия и Нордрейн, Вестфалия в Германия но съгласно на получване на университета в Льовен, посветено на напускането без споразумението, ще има економически последици върху економиката на целия Европейски съюз, тъй като има не само пряка търговия, но и не пряка търговия в рамките на, на великата добавена стойност, има последици и за Италия, и въобще за всички държави, членки на Европейския съюз. Но не, големите последици, разбира се, най-тежките последици ще бъдат за Обединеното кралство и затова трябва да се опитаме да постигнем споразумение, разбира се, без да отстъпваме от трите основни цели на предпазния механизъм. първото предложение първоначалното предложение, което направи Обединеното кралство за альтернатива на предпазния механизъм не е достатъчно, не е отговаря на трите наши основни цели, но нека се надяваме, можем само да се надяваме, че в Обединената кралство, където няма мнозинство за напускане без споразумение, да се намери нужно мнозинство за сключване на някакво споразумение. Това е и в техен интерес, и в наш интерес. пак говорим за един много голям пазар, не за някакъв малък пазар в Южна Америка, а за съседна държава и много голям пазар с много голям внос и износ. Благодаря ви. Uh, thank you, thank you, chair. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се, че и ги и други признаха тук, че британското правителство не е предложило альтернативно разпоредба не е предложило разпоредба, която да бъде правно задължителна. Когато ви слушам, ги говори за защита на Европейски съюз, за това, че трябва задълженията към Европейски съюз да се спазват, но има нови задължения, е, те по този начин е, биха защитили международната търговия. Международната търговия се основава на ООН, т.е. цялата дискусия върху защитния механизъм е, е гъвкав този механизъм беше доста гъвкав от самото начало. Ако се спрете на изминалите 65 дни, е, докато, откакто Борис Джонсън е мистер председател той загуби мнозинството си, е, загуби дори брат си като министър, загуби 21 на депутата в британския парламент, незаконно разпусна парламента, е, той подведе кралицата, вторите в момента са в хаос, е, настъпва гражданска война между самите тях. И е, ние си задаваме въпроса в е, Северна Ирландия дали трябва да останем в този влак, който може би ще претърпи катастрофа и ще падне от скалата, или да изпълним правните си задължения по международните споразумения. Дали споразумението от разпети петък ще отведе нашите граждани на

правилния влак. По този начин да бъде спасена Северна Ирландия. Чух какво каза господин Юнкер, какво каза Мишел Бърние. Те каза, това не е тяхна грешка, зависи от е, усилията на други, но ако е, има е, напускане на Обединеното кралство без поразумение, то тогава ще има и пряко управление върху Северна Ирландия. И Мишел Бърние каза, че това ще бъде въпрос на дни, а не на седмици. Това е тревожно. Има разпоредба от споразумението 35 и петък, че това може да се предотврати. Така че ние не говорим за катастрофа, т.е. Е, ние не говорим просто за физическа инфраструктура на границата с Ирландия. Е, парламента преговаря, институцията има избор или да ограничи е, някои щети в области, които ще пострадат най-много. Аз съм напълно съгласна, че държави членки почти всички ще пострадат от напускането на обедненото кралство. Обаче казах, добре, е, едва ли ще бъде по-добре, отколкото е, ще стане за нас. В е, Обедненото кралство ще настъпи хаос и бих казала, че това се отнася и за тук, за Европейския съюз. Когато говоря за Ирландия, искам да заявя, че депутатите са повече от и ясни. Те искат да вървят напред с широко отворени очи. Има 300 мили граница тук обаче говорим само за 10 мили граница. Е, има 300 е, гранични пункта. Е, е, на 300 места може да се прекуси тази граница, но никой не трябва да смята, е, че по този начин ще се защити целостта на единния пазар. Няма да защити тази цялост. Хората не трябва да се самозаблуждават. Трябва да имаме предвид, че около 30 000 британски войника бяха в Ирландия и ако смятате, че ще се запази целостта на единния пазар, ако предвидите гранични пунктове, освен ако не предвидите нещо различно. Искам да ви напомня коментар на това, което казах за 65 дена. Господин е, Джонсън каза вчера на Трамп в своето прощално слово. Той спомена правата на човека и правата на гражданите. Искам да ви напомня, че е, в е, Северна Ирландия има повече европейски граждани, отколкото британци. Тоест, трябва да се спази споразумението от разпет и петък. Това е граница между Република Ирландия и Обедненото кралство. Ако искате да защитите определена група от граждани, мога да спомена много примери. Много примери, но нека вземем за пример само за хората, които изцяло разчитат на вашите насоки и които е, разсъждават е, за тази граница от 300 мили. Помислете си колко пъти хората ще я прекусяват всеки ден, за да отидат на работа или за да учат. И ако искам да ви по... накарам да се замислите. Това трета страна ли ще бъдете? Помислете си какви ще бъдат последиците, какви ще бъдат насоките, насоките, които вие давате. Може би трябва да ги проверите и може би трябва да ги преразгледате. Е, трябва отново да ги преосмислите, преди отново да ги предложите. Хората, които изцяло разчитат на тези насоки, са граждани. Ето защо искам да ви кажа, че това не е просто пералня. Това е, не, не е въпрос само на търговия. Това е политически процес. Говорим за хора. Хората са в сърцевината на всичко. Ето защо, когато говорим за европейски граждани, не трябва да пренебрегваме европейските граждани, които се намират в Северна Ирландия. Те са граждани и на Ирландия. Тоест, е, те трябва да имат е, право, както всеки един, който е роден в Ирландия, да има ирландско гражданство. Това е вписано и в моя британски паспорт. Така че в тази комисия, която се занимава с конституционни въпроси, трябва да имаме предвид, че има конституционен път. Ние не искаме за външна намеса, ние не искаме външна намеса, но е, е, е Европейски съюз е просто опция. Правите всичко, което може чете, обаче е, в край на краща може да се стигне до твърда граница. Но има и друг избор. Да да спазим това, което ние сме казали, а именно споразумението от Разпети петък дава възможност на хората от Северна и от Южна Ирландия и Република Ирландия да кажат от какво искате вие да бъдете част? Искате ли да останете в Европейския съюз? И ако искат, това е демократичния път и именно това трябва да вземе предвид тази комисия и този парламент. Помислете се сериозно. Е, председателя, е, е, след като дадохме думата на координаторите, имате ли въпроси? Благодаря, господин председател бих е, искал да благодаря на господин Гифърховщад, е, който направи това толкова полезно първоначално изложение и ни представи какви биха били конкретните последици от е, напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз. Ние трябва да уважим решението на британските граждани с надеждата, че може това решение да се промени. Знам, че това е много все по-трудно, но все пак смятам, че най-важното е да не отстъпим на натиска, да гледаме към бъдещето и да не губим надежда, че може да настъпи очаквания от нас обрат. Това вече беше казано, но може би е добре да го повторим ние трябва много сериозно и много твърдо да е, мислим темите или бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Обединеното кралство особено ако не настъпят нови предложения какво да бъде нашето държание. Естествено, че трябва да уважим решението на гражданите на Обедненото кралство, но трябва все пак да не забравяме и европейските граждани, които живеят и работят в Обедненото кралство. Затова е, смятам, че е, трябва да определим някои точки, по които не бива да отстъпваме. Споразумението за отегляне трябва да бъде цялостен пакет. Да няма отделни точки, отделни документи, които нямат никаква връзка помежду си и могат да събудят спорове да, освен това, да се опитаме да избегнем напускане без споразумение. Ние направихме каквото вожахме, но все пак трябва да заявим, че сме готови да приемем ново предложение на срока, стига обаче да бъде отправена молба за такова продължение. И на второ място, поне според мен, трябва да продължим да се борим за правата на гражданите – е, решението на Върховния съд е добра новина. Решението, което чухме вчера, е, това събитие беше неочаквано, но е, все пак това е доказателство, че в Обедненото кралство се спазва демокрацията. Мисля, че резолюцията, която приехме в Страсбург, може да се възприема като знак на добра воля от наша страна. Ние приканваме британските колеги да работим съвместно, за да защитаваме мира и правата както на техните, така и на нашите граждани. Госпожа Бишов, много внимателно и слушах доклада по работата на инициативната група за Брексит. Искам да ви попитам, има ли някаква промяна вследствие на произнесеното решение на Върховния съд? Е, какви са краткосрочните сценарии, които предвиждате тук? Според мен е ясно, ние гласувахме съвместната резолюция в Страсбург, за да подчертаем, поне от наша страна, кои са условията, е, по които бихме се съгласили срокът за напускане да бъде продължен. Въпросът ми е, настъпвате ли някаква промяна или ролята ни е просто да съдим и да гледаме? господин Горанс. Благодаря, господин председател. Има един въпрос, който до момента не се огласява, но който според мен е от първостепенно значение. Тук някой каза, че се създавало впечатление, че искаме да накажем Обединеното кралство. Аз е, заявявам категорично, че не съм съгласен с това. Господин Мишел Бърние заяви на председателския съвет и нашия е, представител, който на наблюдава преговорите, Гифърховщад реагира съвсем различно. Искаме конструктивно да подходим към всеки въпрос, но всъщност аз не знам кой ще понесе отговорността. Ако има неуспех, то тогава и двете страни е, ще понесат е, е, последици. Не сме ние тези, които трябва да наказваме обедненото кралство. Други ще се вземат с това. Имам предвид агенциите по кредитен рейтинг. Берние каза преди началото на преговорите, че това, което е решено от 28 страни, ще се плати от 28 страни. Тоест, проблема за нас е много тежък, но той се отнася и за Обедненото кралство. Когато агенциите за кредитен рейтинг дават мнение, те наблюдават страната, удържала ли си на думата, спазила ли си обещанията, платила ли е всички свои дългове. Ако не е така, ако страната не си е изпълнила ангажиментите, то тогава има риск от спад на кредитния рейтинг. Така че трябва да имаме предвид това. Въпросът е от първостепенно значение. Ако е, дадена агенция декласира Обедненото кралство, това ще излезе много, много, много скъпо. Всеки един, който носи отговорност при следващите преговори, особено страната, която напуска Европейския съюз, трябва да има предвид това.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 Като първа британка, която взима думата, бих е, искала да ви помоля за усилията и времето, което са загубени до сега. Аз правя каквото мога, както и партията ми в Обедненото кралство, за да спрем е, Брексит. И а, е, да, като в а, филма Далас, да не излезе някой изпод душа и да каже, това беше само мъгла. Те въпросът е, е, всичко ще бъде лесно за Европейския съюз. Ние отново поемаме е, контрола върху нещата. Всички сега са вперили поглед към британския парламент. Едва ли е лесно, но аз така или иначе вече не знам в Уестминстър кой контролира нещата. Е, ние искам да, да ви кажа, че ще има усилия за обвинения срещу Европейския съюз, че наказва обедненото кралство. И аз мисля, е, че е, вие е, трябва да не забравяте, че всички преговори от страна на господин Берния, и целият му екип, направиха каквото могат, за да могат британците да предложат някакъв план. Но тъй като ние сме обвързани с правила и аз мисля, че е, тези обвинения са неоснователни. Но, но, това, което стана, това, което стана е, е че член 50 беше приложен без план. Без план нито преди референдума, нито по време на референдума и имаше някаква прибързаност при прилагането на член 50, но нямаше план. И това много бързо стана ясно. Но аз мисля, че Европейския съюз работи много усилено с нашия предишен министр-председател и се стигна до някакво споразумение, което обаче включва този предпазен механизъм, за който говорим. Е, безпокойството ми в момента е, че в това споразумение имаше преходен период, но той се съкръщаваше постоянно. Е, това би довело до проблеми, ако споразумението беше прието. А, това е, споразумение няма да бъде прието от Камерата на общините, така изглежда поне. Ще видим дали до няколко седмици изобщо ще се постигне споразумение, ние ще искаме ново продължение на срока. Мисля, че макар и няколко седмици продължение ще помогне, защото в момента ние сме в налудната ситуация. Незаконно е да напуснем Европейски съюз без сделка и никой не желая да го направи, но едва ли можем да постигнем и Продължение на срока. Но на лудната ситуация е кой ще поиска, кой ще поиска такова продължение. Няма квалифициран министр-председател или правителство. Та кой ще поиска такова продължение, както е предвидено по договорите? Времената са налудни и, и е, като британски депутат, който е проевропейски настроен, пак повтарям, ситуацията е налудна. Искам най-хубавото и за Обедненото кралство и за Европейски съюз. Много е трудно. По границата в Ирландия. Вие бяхте съвсем откровенни по този въпрос и искам да кажа, че британското правителство предлага някаква схема за електронна граница. Въпросът обаче е, че за да има е, доверие в границата, трябва да има доверие в хората. И има митнически служители, има гранични пунктове, които е, е, ще спрат хората, които искат да им се гласува доверие. И на много хора няма да може да се гласува доверие, защото ще искат да принесат нещо през границата. Има извинения. Е, връщаме се към правилата на е, СТО, но и СТО иска да знае къде е границата. И те искат да знаят къде точно е границата, за да могат да прилагат техните тарифи и техните квоти. Е, сега, когато говорим за квоти, имаме предвид и тарифи. Британските замедалски производители и производители по принцип ще бъдат включени в световни квоти по СТО е, така че е, ще трябва, примерно, производителите на овче месо в Обединеното кралство да бъдат в конкуренция с производители от Нова Зеландия. Така че дори да няма тарифи, има квоти. И ние всички знаем каква е веригата на доставките. Тя е изключително сложна в наше време. Е, чух, че 88% от е, е, всички шофьори на камиони, които прекусяват границата, независимо от това дали идват от Дувър във Франция или нета, 88% не са британци. Така че трябва, може би, трябва да имат разрешително за работа и това в последствие също да се проверява по въпроса за гражданите. Е, това е ключово за Европейския парламент. Ние сме избрани от гражданите. Ние сме техния глас в този парламент и вече, както казахте, когато е, трябва да заявят какъв е статута им, това се отнася основно за жените. Защо? Защото мнозинството от жените, от хората, които са си останали в къщи, са гледали деца, са жени и съответно е, те нямат трудова книжка, ако искате, или не са плащали данъци. Е, не е въпрос само да представят документи за това, откакто са в Англия една общинска съветничка, която е французойка от 17 години, е в Обединеното кралство и макар, че общински съветник не и е било позволено да докаже статута си. По същия начин и държавите членки трябва да координират свободата на движение на британците, които живеят в Европейския съюз тя ще изчезне, освен ако нямаме координиран отговор от страна на държавите членки. За момента такъв координиран отговор няма и мисля, че е, комисията много бързо трябва да се заеме с въпроса, защото ако напуснем без споразумение, тогава правомощията на отделните държави членки ще се прилагат. Това буди тревога, защото хората искат да могат да се движат свободно и да работят в целия Европейски съюз какво ще направим, ако се стигне до момент, в който в Страсбург, в пленарна зала, ни предложат споразумение, което не ни харесва и което не защитава гражданите? отказваме ли го, ние можем само да кажем да или не. Това е ядрения вариант. Отново се стига до хаос. Аз не мога изобщо да си представя някой, който пише сценарий, да може да сътвори такъв сценарий. Има и по-широки въпроси, съвсем набързо ще се спра на тях. Фукленските острови. 96% от рибата, която се лови там, се е, е, внася в Португалия и Испания. Например, калмарите, е, които испанците и португалците толкова обичат. Калмарите са на път ние ще напуснем Фукландските острови и калмарите ще се е, окажат по средата на Атлантика на 31 октомври. Ще ги пуснем ли да влезат в Европейския съюз? Какво ще стане първо в е, Испания и Португалия? За споразумението от разпет и петък вече говорихме в по-малки и различни групи. Но ние всъщност не сме казали, че в Северна Ирландия няма правителство. Те позволиха е, тяхната парламент да суспендира правителството преди 2-3 години. Така че ако излезем без поразумение, ако обаче след 31 октомври има продължение на срока, знаем, че в Северна Ирландия отново няма да има правителство, не знам ще има ли правителство, трябва да има разумна дискусия между Обединеното кралство и Европейския съюз. Всички трябва да се опитаме да възпрепятстваме това и отново да започнем преговори като равноправни членове с останалите държави членки. Ние сме едно семейство, толкова много неща можем да предложим и е, предпочитаме да бъдем вътре, но ако трябва, ще проведем нов референдум, за да може демократично да се реши въпроса, но преди да се проведе подобен референдум, смятам, че трябва да имаме ново правителство, е, което да изиска продължение на срока, за да има преговори с новото правителство. Председателя Силвия Перейра. Others I would like to thank Благодаря и аз благодаря на Ги за неговата изчерпателна информация и за водещата му роля в е, групата по Брексит. Разбира се, решението на Върховния съд на Обединеното кралство е едно из... Из... необичайно, е извънредно, единодушно и, и той изпраща силен сигнал за върховенството на закона и парламентарната демокрация в е, тази държава и е един е, сразяващ удар и поражение за премьер Джонсон. Политическите е, последствия от това решение са най-важни, разбира се, но трябва да кажем, че до сега британското правителство не успява да предложи оперативна, конкретна, действаща альтернатива на предпазния механизъм. Намираме се в положение, в което премиера настоява, че иска е, да постигне е, споразумение, но не прави нищо в тази посока. Напротив, както каза Ги, сега се натъкваме на нови препятствия пред това споразумение, които се явяват на та пасада за преговори. Искам да е, коментирам въпроса с е, това доколко е гъвкав в позициите Европейския съюз е, или дали искаме да накажем Обединеното кралство. Нека да, сме, да е ясно следното. Обединеното, Обединеното кралство не е измислило проблема с ирландската граница, за да създава проблеми на британското правителство. Не е така. Твърдата граница е една е, обща цел. Ирландският проблем не е измислен от нас. Всъщност тук имаме проблем, тъй като има едно основно противоречие между целта да нямам проверки на границите и да се, от друга страна да се добавя значително е, законодателно е, на дисхармония, така да кажа, и несъответствие. Така че не съм изненадан, че, европейското, е, че британското правителство има проблеми с е, това. Така че тук не става дума е, за гъвкаво, липса на гъвкавост в това отношение. После още нещо. Трябва да помним, че в случай, че се стигне до споразумение, не сме оптимистично настроени, но разбира се, е, сме готови да разгледаме всякакво предложение от тяхна страна. Споразумението ще трябва да бъде одобрено от Европейския парламент. Uh... Споразумение може да се постигне в последните няколко дни преди е, Хелоин и тогава Европейския парламент ще трябва да вземе политическо решение. Така че нямаме никакви поводи за оптимизъм. В случай, че няма мандат за Брекзит без е, споразумение няма мандат е, от е, гражданите на Обединеното кралство, нито от Камерата на представителите. Напротив, решението, което се взе в парламента им е, че ако не се стигне до споразумение, ще се поиска допълнително отлагане. Положението сега е такова, че в крайна сметка имаме два напълно действащи, функциониращи парламенти, които са съгласни, че в случай, че няма споразумение, ще трябва да се продължи действието на член 50. В Страсбург приехме ясна резолюция в това отношение, че ние сме за такова е, отлагане, за да се избегне напускане без договор. И сега британските политици трябва да направят така, че договорките се спазват и че имаме резервен вариант, ако пропаднат, ако се проведат преговорите. Позицията не е ясна, не трябва да приемаме да се прокарва идеята, че Обединеното кралство се опитва да направи живота труден на е, британските, на Обединеното кралство. Наша обща цел е да избегнем твърда граница в Ирландия. И, а също така да запазим целостта на вътрешния пазар, което е наш дълг. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Съгласен съм с повечето от това, което чухме тук в този дебат. Не за първ път обсъждаме този въпрос, но говорим за предпазния механизъм и винаги говорим за, е, е, е, за този бекстоп като за основния проблем, който трябва да се преодолее, за да намерим решение за е, е британския народ. Но има втори аспект и ги правилно е, го каза накрая. Това са правата на гражданите и това е, може би, най-важният проблем. И още по-важно, ако говорим за е, това какво означава предпазния механизъм е, по отношение правата на гражданите, може би ги ще ни обясни по-добре. Как да намерим решение на този проблем в случай, че няма, не се стигне до договореност. Ще търсим тогава международно споразумение между Обединеното кралство и е, вместо Обединеното кралство обвиня, е, и, е, и е, Европейски съюз, 27 споразумения между отделните държави и Обединеното кралство. Защото е, тогава ние разпределяме гражданските права между държавите членки и така ня, не, не съществува усещането, че те искат да бъдат европейски граждани. Този въпрос трябва да се реши до 31 октомври. Хайко току-що каза, че решението на парламента е, решението да се е, суспендират е, дейността на парламента за определен срок е се счита за едно от най-големите положения на британската правна система в мюзикъла един от героите в един мюзикъл. Жирвер каза, че правната система е, сега ще цитирам, олицетворение на всичко, което е съвършено. Това трябва да помислим. По това трябва да помислим за правата на гражданите и Брексит в останалите седмици. Yes. Good afternoon, everybody. My is Rupert Lowe. I Добър ден. Аз представлявам партията Брексит. Избрях, е, бях избран е, в този парламент от реални хора. Аз съм реал, е, истин, жив човек, бизнесмен съм, не съм политик. Аз наистина съм свидетел на тези кавкиански преговори между Европейския съюз и британското правителството сега, които се точат повече от 3 години референдума е през 16-та каза ясно, британците поискаха да напуснат Европейския съюз, въпреки че правителството им препоръча оставане. Това, е, което наблюдаваме от тогава е отчаяние у хората от е, е, това, което прави правителството ни. Къде се намираме между Обединеното кралство и е, Европейския съюз? Като бизнесмен аз не виждам защо защо да не е в интерес на двете страни да договорят едно разумно споразумение за свободна търговия. Още повече, че времето кралство е дефицит, има търговски дефицит в отношение на Европейския съюз. Би трябвало да се е, отнасяме един към друг отговорно и, е, и и е, с уважение, защото в противен случай ние просто предаваме половин милион хора, души. Аз седя и слушам тук и се опитвам да разбира защо две е, относително разумни организации не могат, е, органи не могат да стигнат до съгласие. Чух и слушах всички аргументи за мидата, за твърди, меки граници и така нататък, е, за просперитета на Обединеното кралство. Е, да, е, предлагате някои конструктивни альтернативи альтернативни е, идеи, които дават е, възможност да се решат проблемите, ако има политическа воля от двете страни. Мисля, че това, което каза господин Ферховстат за е, е, британските граждани в е, Европейския съюз и обратното, всичко това може да се реши като проблем с политическа воля. Е, тук съм днес, защото е, вероятно вчера чухте е, доста странното, необичайно решение на Върховния ни съд. което всъщност в което решение се казва, че едно решение за пророгация е незаконно, ако пророгацията пречи или осуетява без е, разумно основание възможността на парламента да изпълнява конституционните си функции като законодателен орган и като е, орган, който следи за действията на изпълнителната власт. Член, който изисква е, излизане на Европейския съюз в духа на Конституцията. Всъщност, е, Тереза Тереза Мей е, на 11 април е, е, поиска да се гласува за отлагане. Въпросът сега е дали сега напускаме Европейския съюз в резултат на решението на Върховния ни съд вчера. Очевидно не. И тази комисия ще трябва да анализира. Обаче, очевидно не сме напуснали и комисията трябва да анализира ситуацията такава каквато е.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 Е, много добре разбирам отчаянието и което и гнева на, на другите държави членки на, на Европейския съюз е, по отношение на Обединеното кралство. Но а, е, се радвам да чуя, че а, така тяхната, техния гняв е насочен не към а, народа на Великобритания, а към, към а, правителството и неговите действия това правителство сега е правителство на младсинството в е, Камерата на общините. И единствената причина, преди която не е, се е, предприехме, е, не гласувахме за е, предварителни избори, това е защото никой не може да си представи, че парламентът ще бъде разпуснат, за да се проведат избори. Като действащ премьер, той все още има привилегията да избере дата за избори, да определи дата за избори и вероятно той ще е, е определи такава дата след 31 октомври, за да може парламента да действа по Брексит до е, крайния срок, който е поставил. И това е единствената причина, поради която опозиционните партии до сега отказват да, е, да има предварителни избори. Казах, че Казах, че а, е, е, опозиционната партия иска друг, е, друг референдум а, е, или референдум, който да, да, докаже, е, да покаже избора да се остане или не в Европейския съюз. Това е оправдано, тъй като Брексит се оказва че няма нищо общо с е, е, хубавите обещания, които преди 3,5 години бяха направени, колко че ще е лесно, ще ни спести много средства, ще се отрази добре на британската економика и всички тези лъжи, е, които ни казваха тогава и е, които е, общественото мнение, всъщност, според е, анкетите, е, също преосмисля въпроса. Е, и в крайна сметка Дейвид Дейвис. Може би го помните, първия преговарящ от името на Обединеното кралство по Брексит, който каза, че ако демокрацията не може да промени някакво свое решение или мнение, тя представа да бъде демокрация. Така че по всички тези причини сега е възможно в даден е, момент да е, се проведе още един е, референдум, втори референдум по Брексит. Тези, които са против такъв референдум, сякаш казват на хората, преди три години казахте какво искате, и сега ще мълчите и ще приемате това, което политиците ви сервират. Това не е приемливо, това не е демократично въобще. И тези, които са против това, против е, друг референдум, до голяма степен го правят, защото се боят, че ще загубят. Е, е, ще загубят срещу тези, които вероятно ще гласуват за оставането в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. С удоволствие виждам, че резолюцията от миналата седмица включи е, предложение, което колегата от е, ляво тук каза, направи именно е, избягването на, на сделка, на договор е достатъчно основание за отлагане. Не имаме нужда от отлагане през целите преговори е, се говори много за економическите е, договорки, търго, е, търговско споразумение и така нататък. Много се говори и за граждански права. права. И аз наистина съм разочарована, че не успяхме в резолюцията да кажем, че наистина трябва да работим по правата, за правата на гражданите и да ги гарантираме реципрочно. Тревожа се за гражданите в Обединеното кралство и гражданите в е, е, Европейския съюз и натиска върху британска демокрация, която оказва Брексит. Аз е, и всъщност тези, които имаха злонамерени така, намерения, отрицателни намерения по отношение на демокрацията, те гласуваха и те предизвикаха референдума. Сега, би казала, че е, този продължаващ натиск върху Обединеното кралство и тези кратки отлагания само засилват стреса, на който е подложена нашата демокрация. И самите институции на британска демокрация са значително отслабени. Ние като така майката, създателите на демокрацията, напоследък не се проявяваме особено добре в това отношение. Разбира се, да се затвори устата на парламента, е много драстична е, стъпка. И е, вместо да си подаде оставката, Борис Джонсън отхвърля, не приема решението на съда. Е, това е подкопаване на принципа на е, разделението на, на е, властите, което е основният стълб на демокрацията. И наистина демокрацията страда в моята страна. Чух мнозина да кажа тук, че ние се, уважаваме решението на, на британския народ. Защо да уважаваме това решение на един от един референдум, който почива върху лъжи, заблуди, подвеждане на хората. Защо в крайна сметка са ни нужни, защо трябва брита... политиците и преговарящите се да, да, не, да се затварят очите пред разпадаща се демокрация в нашата страна. В моя избирателен район ми пратиха писмо, в което казват, ние все още сме европейски граждани, какво прави Европейския съюз, за да да ни защити и да защити нашата демокрация. Те съвсем основателно казват, ние сме европейски граждани, искаме закрила от европейските институции. И е, ви е, представете си, ако погледнем назад, е, 20 е, години назад, или след, е, е представете си при 20 години, ако британска демокрация се беше провалила и ние бяхме се превърнали в един, е, една недемократична държава на, грани, на е, гранична с Европейския съюз. Какво бихте направили вие, за да защитите мнозинството от британските граждани, които остават в Европейския съюз, но нямат право да изразят волята си да го направят, да останат такива поради провала на демократични институции в своята държава? Бих искал да направя две забележки. Дори да бяхме взели една ясна и твърда позиция, както беше всъщност в Страсбург, трябва много да внимаваме да не оставаме, е, създаваме впечатление, че наказваме Обединеното кралство. Много трябва да внимаваме в това отношение. Е, чувам е, така хора, които е, говорят е, по начин, който звучи антибритански. това е много е, сериозно, сериозен проблем. Тук трябва да вземаме пример от Мишел Барние, който винаги, който беше безупречен, бе, действаше много твърдо, но една дума е, не излезе от устата му, която да по някакъв начин да бъде насочена срещу британския народ. Е, с други думи, той, беше, той е най-брита, най-големия британец след французите. Второ, извънредното решение на е, Върховния съд на Обединеното кралство от вчера. Според мен това е, е нещо като е, харта на е, либералната или пример за либерална демокрация навсякъде, не само в Обединеното кралство. Тук е, съм, е, бих спорил с колегата Космато, е, който каза, че британски институции са слаби. Е, те не са слаби. Ако бяха слаби, е, е, нямаше да се случи е, решението на парламента за отлагане или пък решението на съда от вчера. Това, което се случва в Обединеното кралство е точно това, което се случва и в Еврейския съюз като цяло и страните от Еврейския съюз. Сблъсък между пряката и представителната демокрация. Това не е нещо специфично за Обединеното кралство. Това не е изключение. То се случва навсякъде. В е, Италия, в Франция, навсякъде. Значи, е, е, това е, са хората, които искат либерална демокрация и представителство и е, сблъсък между тях и тези, които са за пряка демокрация. И това е, всъщност е, е, опит да се отрече, това е път към демагогията, както е казал Сократ. Нещата в Европейския съюз и битките, които водим тук, не са различни. И само това искам да кажа. Ние сме олицетворение. Ние сме пазителите на, на принципа на е, представителната демокрация. И това е урока, който можем да излечем от решението вчера. Не виждам други колеги да искат думата, така че ще помоля господин Ферховстат е, да направи кратък отговор, но да ще започета и това, което каза господин Берние пред в изказването си пред нас миналата седмица в Страсбург. Държа да подчертая колко е важен предпазния механизъм, за да защитим от правна гледна точка нашите предприятия, нашите сълскотопански производители и всички инициативи за борба с климатичните промени, инициативи, които водим от години насам. Без предпазният механизъм има опасност вътрешният пазар на Европейския съюз да бъде залят от съскотопански продукти, животински и друг вид продукти, като например фармацевтични продукти които да идват от трети страни и които да не отговарят на критериите, които с... ние изискваме от нашите предприятия. А между другото, предпазният механизъм би трябвало да гарантира и възможностите за вътрешна конкуренция, между дружествата. Трябва също така да, да защитим гражданите си от фитосанитарни кризи. Спомнете си кризата с лудата крава. Имаме нужда от предпазни механизми за подобни санитарни проблеми. Имаме нужда от предпазни мерки, както за нашите дружества, така и за здравето на гражданите ни. Не можем да подценяваме опасностите, като каквато беше лудата, луда крава, например. И всички тези въпроси също толкова важни, колкото и другите аспекти, които обсъдихме днес. Сега давам думата на господин Верховстат. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем а, лаконичен. Съгласен съм с всички изказвания. Може би, освен изказването на представителят на партията, която подкрепя Брексит, но днес съм съгласен дори и с а, председателя, с, извинете, с представителят на ЕКРЕ. Познаваме се от 49 години насам. Започнахме, запознахме се като студенти в университета в Гент и за първи път в живота си съм съгласен с него. Мисля, че бяха казани доста разумни думи от всички участници в дебата и това само доказвам че има много голямо единодушие тук в парламента и това е огромната разлика с, с случващото се от другата страна на Ламанша. Тук в Европейския парламент има единодушие и може би няма нужда да, си го, да ви го припомням. Ще направя само две забележки. На първо място, не мисля, че можем да твърдим, че Обединеното кралство е повалила се демокрация. Съжалявам, госпожо Скат, Скат, като това е вашето мнение, но не смятам, че... Но аз не го споделям. Демокрацията е на лице, правителството взе решение, съда го отмени и това показва, че демокрацията работи. Има върховенство на закона и разделение на властите. И не е нормално но това, което се опита да направи Джонсън, да. Но, за щастие, беше спрян и това е нещо много положително и беше спрян в рамките на британската система. И случаят не е така във всички държави, на Европейския съюз и мога да ви дам пример, но няма да го направя, за да не се отклоняваме от дебата. Всеки може да, да каже, ами малко е особена тази демокрация, в която председателят на парламента решава кое изменение е валидно и кое не е. Ако това се случи в Европейски парламент, мисля, че ще бъде разстрелян този председател. Странна е системата за мажоритарен избор на някой от нас, но не можем да кажем, че това е повалила се демокрация. Не, това е демократична система, която работи. А пък камерата на лордовете е третият екзам... пример за нещо, което може би се струва доста особено в тази демокрация. И още нещо бих искала да подчертая и с това ще приключа. Споменахте няколко пъти думата на наказание. Никой не говори и не мисли за наказание. Не можем обаче да смесваме защитата на нашите ценности, на системата ни, на вътрешният пазар и на свободите в рамките на Европейския съюз. Това не е наказание, това е защита на нашите ценности и нашите принципи. Това правим. Казвате, искате да ги не кажете. Не! Искаме просто да защитим единият пазар или основните свободи. И по тази причина понякога сме и доста строги, но нямаме друг избор, тъй като не може последиците от Брексит да бъдат подронване на цялостната правна и законна рамка, която сме създали в рамките на Европейския съюз. Ако една държава членка иска да напусне, може да го направи, ако някой от държава иска да се присъедини към Европейския съюз, може да го направи съгласно член 49, ако иска да напусне, може да направи съгласно член 50, но не може да го прави за сметка на целият европейски проект но мога да ви уверя, че на никой от преговарящите и на нито един член на ръководещата група за Брексит не му е минавало дори през ума да ги наказваме, защото са подали заявление съгласно член 50. Това никога не е хрумвало на никого и няма да хрумне на никой от нас. Това исках да уточня. А също така беше зададен и въпроса докъде сме стигнали, има ли нови предложения след решението на Върховния съд. Не сме получавали такава информация. Не мисля, че има нови предложения, но в 8.45 утре ще се поведе новото заседание на ръководната група с Мишел Барния и ако има нещо ново, ще го научим и председателят на комисията Авко ще вземе в това решение. Ако има нужда, може да, да свикаме извънредно заседание на комисията АВКО, ако действително има някакви успешни събития. Много ви благодаря. за изказването и комплименти за много елегантната ви вратовръзка. well, point and И така пристъпваме към съвместно разглеждане на точка 6 и 7, приоритетите на комисията АВКО и конференция посветена на бъдещето на Европейския съюз. И двете точки са много важни за нас. Мисля, че трябва да засилим ролята на Европейския парламент. Това са основните ни ангажименти. Чрез правото за поемане, правото на инициатива на Европейския парламент. Струва ми се, че това е единственият парламент, който не разполага с такова правомощие. Единственият парламент в света. but but is important. But I, I, I am in favor also for, for, this right in every parliament in the world, but I think... че всички парламенти по света имат подобно право, а другият е, е правото да разследваме анкетните ни правомощия, след че има проблеми с тях и след на заседанието на координаторите Е, представих е, отговора на юрисконсулта на парламента, който не е положителен, но все пак продължаваме. Друга важна точка е процедурата за водещите кандидати за председател на Европейската комисия и е, конференцията за бъдещето на Европа. Трябва да сме водещо да се на тази конференция. Тук не става въпрос само за бъдещата комисия или съвета. Тук е думата на европейската демокрация. Ако искаме една по-добра и по-демократична Европа, трябва да играем водеща роля на следващата конференция. The meeting with, with, uh, with Giscard d'Estaing eh? Аз бях, аз участвах в е, конвента за бъдещето на Европа с Жискар Дестан. За съжаление, референдумите съсипаха нашата работа, но ми се струва, че тази конференция ще бъде стъпка преди свикването на нов конвент. Ако искаме нещо да променим изобщо, защото в момента Европа изостава обсъждаме дребните си проблеми без цялостна визия за света, без да им взимаме предвид раз, развитията по света. Има нови водещи и действащи лица, които са Съединените щати, разбира се, Китай, Индия и Русия и, и Африка за бъдеще, но ние тук продължаваме да си обсъщаме националните проблеми без да имаме цялостна визия. А това е много важно, ако искаме да бъдем водеща сила. Много е важно да обсъдим всички тези въпроси тук в Комисията по конституционни въпроси, защото наша е тази задача. Ние сме сърцето на дебата тук в Европейския парламент. Така че е важно да се поведе този дебат. Не виждам тук много координатори. Така че дебатът е отворен за всички членове на нашата комисия. Кой иска да започне? А, just moment. Ранжел, Корбет, сори, Руис Девес. Ранхел, после Корбет, после Руис Девеса. Pues, if you want to, to talk for a round with the party, because it's the, in name of the different group. Ако искате, може да се изкажете от името на политически групи. Добре, в такъв случай започваме с Пауло Ранхел, с който с останалите политически групи. Съвсем накратко. Мисля, че на първо място трябва да подчертаем, че в известна степен има пряка връзка между приоритетите на комисията АВКО и въпросите, които ще бъдат е, обсъдени или дори решени на конференцията за бъдещето на Европа. Така че и нашите приоритети трябва да бъдат е, определени по този начин, т.е. да вземем предвид въпросите, които ще се обсъдят на конференцията за бъдещето на Европа. Това най-вероятно ще бъде форумът на който можем да обсъдим евентуалните промени на институциите за бъдеще. И тази тема, разбира се, е сред основните правомощия на комисията АВКО. На второ място, като имаме предвид първата ми забележка, смятам, че е много важно да гарантираме, защото на този етап нямаме никаква идея как ще се организира конференция за бъдещето на Европа. Знаем само, че се очак, че се предполага тази конференция да бъде с участието и на гражданите, т.е. не само институциите и представители на членки, но и граждани. Ето защо това според мен е много важно. Както казах вече, консултациите с гражданите са много важни. но неизбежно се стига до противопоставяне, до сблъсък между представителната демокрация и демокрацията на участието. Наше задължение е да защитаваме представителната демокрация и за това трябва да гарантираме, че членовете на Европейски парламент участват активно и тук отново на председателя на нашата комисия, ако може да си играе много важна роля. Също така трябва да гарантираме, че и националните парламенти са достатъчно добре представени. като негова задача е и координацията между Европейски парламент и националните парламенти. Смятам, че не бива да забравяме и този факт също така. Европейския парламент трябва да изисква, изиска участието на националните парламенти в конференцията. Това също е много важно. А, друг важен аспект е участието на гражданите. Не знам точно как ще се осъществи то. Макрон ни даде пример, но не знам дали този модел ще проработи на общоевропейско равнище. Така че е важен въпрос е за моделът на организация на участието на гражданите. На второ място, за, относно съдържанието, съгласен съм с председателят Антонио Таяни. Правото на законодателна инициатива трябва да бъде основната ни цел и разбира се, това ще бъде засегнато на конференция за бъдещето на Европа. Уверен съм в това. Смятам, че трябва да се борим за това и трябва да бъде сред основните ни приоритети. Как си представяме ролята на съвета на Европейския съюз? Не на Европейския съвет, а на съвета, т.е. на съвета на министрите за бъдеще в доклада Брок Бресо и в доклада Ферховстат, е, разполагаме с достатъчно материал за размисъл, за да се опитаме да превърнем съвета в е, горна камера, камера, която да представлява държавите членки. Към момента съвета е хибридна институция, законодателен орган и представител на държавите членки. Би трябвало да имаме двукамерен парламент, парламента да бъде долната камера, която е пряко избрана от гражданите и а, съвета на министрите да се превърне в а, един вид сенат, който да представлява държавите членки. И разполагаме се достатъчно проучвания от, от службите на Европейския парламент и аз бих включил тази наша визия за двукамера на парламентарна система сред основните ни приоритети. Смятам, че можем да предложим и това като едно от предложенията на парламента за позиция на Европейския парламент на конференцията за бъдещето на Европа. Следват и някои по-класически въпроси в, за комисията АВКО, които са сред приоритетите ни. Би трябвало също така да погледнем какви са и правомощията на съдебната власт. Най- силното конституционно право в европейски политически живот е съдебната власт. Тъй като съдът се занимава с конституционни въпроси ежедневно. Те е, го правят е, най-вече чрез е, съдебната практика и това ми напомня за Обединеното кралство. Ми се случи, че винаги има някаква вид конституционна завист между Европейския съюз и Обединеното кралство в това отношение. Но аз бих преразгледал начинът по който се разделят властите в рамките на Европейския съюз. Тоест законодателната власт, съдебната власт, изпълнителната власт и това е един друг вариант за представяне на нещата но искам да оставя думата и на колегите. В противен случай мога да ви представя безкрайно дълъг списък с приоритети. Луис. Muchas gracias, eh, señor presidente. La verdad es que este... Благодаря, господин председател. Тези точки или тези две точки, които обединихме, са от ключово значение. Ще се опитам да ви запозная с мнението ни първо по първата, после по втората точка. Естествено, господин председателя вече изложи някои от нашите приоритети. Правото на законодателна инициатива на Европейския парламент, други права. Но аз мятам, че трябва да тръгнем от един от един споделен глобален възглед. Ние сме комисия по конституционните въпроси. Това какво означава? Това означава, че съществува европейски конституционен ред и ние като компетентна комисия следва да го променим. Тези промени се налагат от приемането на Лисабонския договор – Ясно е, че трябва да усъвременим системата си по два аспекта. Първо, е, така наречената публична политика и на второ място институциите. Е, сега, какво имам предвид под публична или обществена политика? Един от основните приоритети, които обсъждаме днес, е, не са отразени в договорите. Това е така. Те не са е, отразени в договорите, защото е, нашия договор е, цели да се е, обсъдят е, европейски обществени блага. Някои от тях са се променили между 2009 година. Примерно, промените в климата, те са се променили е, спрямо парижките споразумения, спрямо поетите ангажименти от ООН и така нататък. Ако е, обаче обсъдим гъвковостта е, в споразумението за економически растеж и заетост, европейските договори не са достатъчно осъвременени. когато говорим примерно за дефицит или за обществен дълг. Отново трябва да вземем предвид инвестициите, примерно по Зеления пакт. Това е една ключова инициатива на бъдещата комисия. Този пакт също трябва да бъде надлежно отразен в договорите. Така че е, е, трябва е, политическите цели, отразени в договорите, да бъдат усъвременени. Едновременно с това институциите трябва да бъдат усъвременени. Е, изобщо да се замислим каква е концепцията ни за институциите. Тези институции трябва да бъдат и по-демократични, и по-ефективни демократичната легитимност. Тук възниква въпроса за правото на парламента на законодателна инициатива и изобщо засилената роля на Европейския парламент в интернационалните взаимоотношения и е, най-вече е, взе съвместното взимане на решения, многогодишната финансова рамка. Парламента беше изключен от обсъждането примерно собствените средства на парламента. Освен това, данъчната политика, данъчната политика не е включена в настоящата многогодишна финансова рамка. На трето място, трябва много по-ефективно да взимаме решения, е, както тук в парламента, така и в съвета. Е, правилото на единодушието е, все още се налага в много случаи и това затруднява взимането на решения. Например, в областта на външната политика, и това е само един пример – Трудно се взимат бързи решения. А, в света събитията се развиват много бързо и няма време за прехосване на усилия. С една дума, трябва да бъдем по-демократични, по-ефективни. Необходим ни е съвет, който да придобие естеството на федерация. Знам, че ще има силни реакции. Не знам какво би казал Ги или Паскал. Европейски съюз има много федерални аспекти при взимането на решения в много области и е, заради това понякога ни описват като федерация. Знам, че има колеги, които биха поставили под въпрос този принцип. трябва да преценим какво е възможно по силата на Лисабонския договор. Можем да постигаме напредък чрез така наречените пасарални клаузи, но средносрочно трябва да обмислим промени в договорите, включването на нови политически области, засилване на демокрацията и на ефективността. Това е от ключово значение. Европейския парламент и нашата комисия ще бъдат водещи. Е, е, на тази конференция за бъдещето на Европейския съюз искам само да кажа в заключение, че е, тази конференция може да се окаже на идентифициран политически обект. За никого не е ясно каква ще бъде целта, кой ще участва. Необходими са ни пояснения, необходимо ни е да изслушаме и господя, госпожа Шуица. Може би тя ще ни осветли. Така или иначе е много важно парламента да играе ключова роля е, на тази конференция, парламента да бъде лидер и нашата комисия трябва да бъде водеща в рамките на парламента. Uh но конференцията трябва да се организира съвместно от трите институции съвета, парламента и комисията. Благодаря. Председателя Риню. Благодаря, господин председател. Няма да се върна към казаното. В е, противен случай няма да можем да си тръгнем. Искам да взема отношение по две-три точки. Първо, по това, което вие самите казахте. Напълно споделям значението на някои теми и за това как конференцията за бъдещето на Европа да ги постави на сцената. Ще отида малко по-далеч от това, което казах на заседанието на координаторите. Просто повтарям първо това, което вече казах. Мисля, че не трябва да се придържаме е, към класическата роля на интеринституционалното. Трябва да правим предложения. Парламента представлява гражданите. Както правилно каза господин Ранхел, не трябва да противопоставяме представител демокрация на друга форма на демокрация. Тъкмо обратното, представителната демокрация, която ние представляваме, трябва да прави предложения за подобряване на функционирането на демокрацията като цяло. Ние сме пространството на мисъл върху демокрацията. Това е и задачата на е, нашата комисия по конституционни въпроси. Да мислим върху бъдещето на Европейския съюз. Повече от комисията, повече от съвета. Подчертавам да обмислим връзката ни между гражданите и гражданското общество по принцип света на предприятията, на синдикатите, на неправителствените организации като цяло. Да преценим как да ги включим във вземането на решения. И това е разликата между така наречения конвент. Там първо това беше пространство за дебат, след е, е, което се стигна до предложения от френския, френската изпълнителна власт. Трябва е, гражданите и гражданското общество в по-голяма степен да се чувстват участници в процеса на взимането на решения. С други думи, е, ние трябва да направим предложения преди декември месец и да излезем пред комисията и пред съвета с предложение за тази конференция за Европа, за бъдещето на Европа и да се подчертае разликата между конвента на Жискар Дестан. Да има колегиум и в този колегиум да не бъдат представени само институциите, но и гражданското общество и гражданите. Според мен това е нещо много важно. Повтарям го тук пред всички колеги. От все сърце бих желал Комисията по конституционни въпроси да поеме инициативата за такива предложения пред председателя на парламента. И той съответно да направи тези предложения пред институциите. Кой добре кой е по-добре от вас, господин председател, ще изиграе по-добре тази роля? Е, защото вие сте бил председател на Европейския парламент, е, сега сте председател на нашата комисия и сте участвал в конвента, председателстван от Жискар Дестен. Подчертавам, да не чакаме комисията и съвета да загатнат отговори. Това е най-важната точка. По всичко друго, правото на парламентарна инициатива, вие получавате пълната подкрепа на нашата политическа група. Ще участваме в съвместния дух, който ни владее. Но, заявявам преди следващото изслушване на комисарите, те ще се извършат съвсем кратко. Благодаря депутатите за това, че участват в работата ни, за да видят как се работи. В е, писмото, която госпожа Урсула Ван Ленден връчи на своите кандидат-комисари, бяха подчертани две теми. Е, транснационалните списъци за депутати и е, така наречените шпиц кандидати на парламента. Госпожа Ван Линден обеща, че преди декември следващата година ще се вземе решение. Ако комисията е, вече определя дневен ред, е, Нека ние не бездействаме, нека определим дневния ред на конференцията за бъдещето на Европейския съюз. Надявам се тя да бъде председателства не само от европейски депутат, но и от представител на нашата комисия. Благодаря. Председателя, не разбрах кого имате предвид, казва председателя. Е, е, понякога не разбирам. Зелените. Аз се присъединявам към предложението на колегата Дюран, но трябва да помислим добре как ще излежа тази конференция, тази конференция. Идеите, които сега се подхвърлят, все още са далеч от една конференция, която евентуално ще се проведе тук на практика, на, в този в парламент. Други говорят за граждански диалог в рамките на целия Европейски съюз. Е, според мен комбинация от двете ще бъде е, така удачна форма. Не почваме от нула. В предишния мандат, е, предишния парламент, свършихме доста работа в тази посока. Тази комисия изготви редица доклади за това как, как какви са сега, какво е състоянието на договорите в момента, какво е необходимо да се промени, как 10 е, години, е, откакто прилагаме Лисабонския договор, е, Комисията е провела над 200 диалози с гражданите и ми се иска сега да не проведем още една поредната дискусия, а ясно да е, че в края на този процес ще се види някаква промяна е, защото ако е, това създава едно впечатление у хората, че тук само се говори, ако и ако, е, ако обаче те видят, че този диалог води към нещо, някаква практическа промяна на практика, тогава ще, се, ще участват. Та моето впечатление от тези избори бяха е, именно защото повече граждани участваха, се явиха е, на изборите. Е, това за мен показва, че е, проблемите стигат до съзнанието на хората. Е, е проблемите с е, климата, е, данъчното облагане, е, цифровизацията, това са проблеми, които вълнуват хората. Вълнуват хората. Необходимо е, е да се промени функционирането на този е, съюз. Е, ще все по-често ние сме между чуки на ковални, между САЩ и, и Китай и трябва да си намерим подходящото място, да говорим в един глас от тук и приоритетите в писмото на комисарката е, да, да изведем е, какво, да изведем приоритетите за нашата комисия. Много неща се обещават в това писмо, но е, предстоят ни 4 години, в които ще работим, би трябвало да е, не се бавим. Новата комисия веднага да се вземе с е, работата си. Е, би трябвало е, ние като комисия е, да е, работим по предложение как ще изглежда етичния кодекс е, и на последствията от е, е, изборите е, какви е, изводи трябва да си е, направим от начина по който се проведаха изборите. Идеята с шпицен кандидатите се провали. Трябва да извадим съответните полуки, за да може при следващите европейски избори да, да, нещата да функционира по-добре. И ако успеем сега в изборното право, избирателното право да променим там, където трябва да се е, и каквото трябва да се промени, междувременно ще улесни много работата на следващите избирателите при следващи избори. Благодаря, господин председател. Изцяло споделям казаното от колегата от НП. Изцяло споделям идеята за представителната демокрация. Лично аз изцяло подкрепям законодателна инициатива на Европейския парламент. Това трябва да бъде наше правомощие. Идеята за конференция за бъдещето на Европа трябва да бъде подета от европейските институции и на първо място от Европейския парламент. И има и национални парламенти. И аз мятам, че не трябва да пренебрегваме е, парламентите, федералните парламенти на федералните държави. Тук в писмото виждам обединение на институциите и на гражданите, които трябва да бъдат равноправни партньори по същество. Така че трябва да изслушваме гражданите и гражданското общество, но според мен решенията трябва да се взимат от законно избраните представители. С други думи, парламентите, национални парламенти или Европейски парламент или в някои случаи регионални парламенти. Така че трябва да видим какъв ще бъде състава, кой ще отсича на подобна конференция. И накрая, принципа на субсидиарността. За нас това е основен принцип, както и единството в разнообразието. Председателя. Велора. Гуе. Благодаря, господин председател. Аз а, е, а, е, изцяло подкрепям казаното от преждеговорившите колеги. Искам да се върна на въпроса за представителната е, и пряката демокрация. Това са основни въпроси. Това са въпроси, които ние трябва да обсъдим в комисията по конституционни въпроси, но не трябва да ги смесваме с, с интеринституционалните взаимоотношения. Тоест, как да се организира политиката в Европейския съюз, да обмислим какво очакват гражданите сега от държавите, от определени структури, какви са техните економически и социални очаквания – има много неща, на които държим. Те са част от миналото, например, конвента който вече беше цитиран, но трябва да си помислим защо на времето имаше отказ от тази институция. Защо ние не се получихме от отрицателния опит в някои страни? Гражданите отхвърлиха Конституцията и мисля, че е, ние не взехме това под внимание и загубихме много време, след което настъпи финансова криза. В последствие е, тя е, доведе до строги економии и тези строги економии още повече отдалечиха и политиката и институциите от европейските граждани. В момента много граждани са загубили доверие. Много граждани са загубили доверие по принцип. Говорим и за Брексит. Това доказва категорично, че трябва да обмислим начина по който в по-голяма степен осигуряваме участие на гражданите. Един колега много добре каза това току-що Колегите искат гласа им да се чува, гражданите искат да могат да участват в вземането на решения. В Европейския съюз има представителна демокрация, но тя следва да се организира така, че да има връзка между държавите членки и Европейския съюз и да се гарантира в по-голяма степен демократично участие. Мисля, че е добре е, да пристъпим веднага към работа. Нашата комисия е една от комисиите призвана да се занимае с тези въпроси. Е, може би е, трябва да пристъпим към известен размисъл е, през последните две години вече се проведоха дискусии по бъдещето на Европейския съюз. Бяха поканени държавни и правителствени ръководители да помислим как да действаме стратегически и мисля, че успоредно с етапа на размисъл трябва да разпространим предложения, защото Европейския съюз и Европейския парламент трябва да е, съзнават ролята си, е, как да организират тази конференция. И слушах е, е, професора, който написа книга за новите войни на гражданите. Той се връща на е, претърпян неуспех от Европейския съюз. Нека си да зададем въпроса как се стигна до там, как се стигна до е, настоящата ситуация. Задава се въпрос на немското население, например – Немските граждани също се задават въпроси по бъдещето на Европейски съюз. Това трябва да бъде включено в размисъла. Е, следва да обмислим всички тези въпроси, е, да е, преценим каква в каква степен настоящия дебат в обществото може да бъде взет предвид. Тоест, и в комисията, и в съвета трябва да се мисли как да се действа, как да се предлагат инициативи и на трето място е, по изборния процес. И по изборния процес е, трябва да се заемем с работа. Е, колегата спомена това. И бъдещата председателка на комисията спомена това. Говорим и за правото на инициатива на парламента. В някои парламентарни комисии вече има предложения за законодателна инициатива на Европейския парламент да постигнем напредък в тази посока и накрая да обмислим върху ролята на политическите движения и партии. Е, трябва да се заемем и с този въпрос – той е много важен. Много е важен. Говорим за демократичния аспект на тази конференция, така че не бива да забравяме този аспект. Господин Кастандо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази вълнуваща дискусия. Споделям много от повдигнатите въпроси, но Нека не забравяме, че има различна политическа чувствителност по различните въпроси, за които говорим. Аз мисля, че е, е това е, в, отличава нашата комисия в по-голяма степен от останалите. Аз е, наблюдавах работата на комисията през последните пет години, по време на последния ни мандат. Благодаря ви, че се спирате на основни въпроси, които трябва да обсъдим. Първо, е, правото на законодателна инициатива на Европейския парламент. Нека обмислим как практически да постигнем това. Нека да сме сигурни, че тази инициатива ще бъде истински инструмент, с който да си служим това да не бъде част от национална игра, е, която играят е, отделни депутати от отделни страни ние трябва да сме сигурни, че това е нашия парламент. Вие сте прави, че ние сме единствения демократично избран парламент в света, който няма законодателна инициатива. Трябва обаче да се постигне съгласие с съвета по този въпрос. Аз съм забелязал, че често съвета отказва да предприеме някаква дискусия така че е, трябва е, да сме сигурни, че всичко е преценено точно. Ние имаме е, задължение, едно общо задължение. Някои правомощия са ограничени. Например, правото на разследване това право беше проблем е, за парламента и при предходния мандат. Е, изобщо виждаме, че се върви към по-ясно разписване на правомощията ни. тук е, чухме нещо сходно с Камерата на общините. Но в Обединеното кралство има камера на лордовете, това е горна камера. И за това е важно нашия парламент и нашата работа да доведат до извода, че напрежението е, между нас или други институции може би реално не съществува. Мисля, че когато хората ни казват, че пряката демокрация е застрашена от представителната демокрация, това заслужава внимателен анализ. Ако има такъв конфликт, по-скоро трябва да умислим какви са последиците, а не да осъждаме налични инструменти. Европейската гражданска инициатива, например, е инструмент, по който толкова усилено работихме, че може би следва да го укрепим. Виждаме, че той не се оказа напълно удовлетворителен. Може би трябва да преразгледаме гражданската инициатива, да видим каква роля може да играе Европейската комисия във връзка с тази гражданска инициатива. Изобщо да умислим допустимостта на някои въпроси, да ги обсъдим в последствие отново в парламента. Е, вярно е, че е, парламента приема позиции, но ако се окаже, че в пленарна зала настъпят конфликти, какво трябва да направим? Да обмислим още по-добре тези инструменти. И в заключение, Искам да кажа, че конференцията за бъдещето на Европейския съюз ще бъде неоценима възможност за да се спрем на толкова много ключови въпроси за нашата общност. Гражданското общество трябва изцяло да участва. Е, това не трябва да бъде конференция при закрити врата. Тъкмо обратното, е, вратата трябва да бъде отворена за всички наши граждани – ние е, трябва е, да е, проявим способност да погледнем напред в бъдещето, е, да обмислим евентуални изменения в договорите, защото е, по този начин ще променим процедурата и ще избегнем затрудненията, пред които се изправихме тази година, например. И Накрая, изключително важна точка – увеличение на прозрачността. Знаем какви са амбициите на парламента. Нашата комисия се придържа към същата линия. Трябва отново да се върнем към инициативите от последния парламентарен мандат, да се убедим, че по тях има съгласие. Имаше натиск, натиск отвън. Нека продължим работата си по тези въпроси, които бяха важни за нас в нашата комисия. А, искам да ви кажа, че в момента а, съм един смирен, необвързан депутат. Благодаря на колегите от различните политически групи, които ме слушаха. Ще мога да участвам конструктивно в дискусията като независим. Ja, vielen Dank. Äh, ich finde es äh, sehr beeindruckend, äh, wirklich. Да, впечатляващо е наистина колко единодушни сме. Всички са на мнение, е, малко. Е, мисленето на всички следва е, мисълта на Горбачов, който е, закъсне, историята го наказва и е, наистина е, би трябвало е, сега така без бавене да се възползваме от тази възможност, която ни се предлага и да излезем с конкретни предложения и да внесем повече яснота по въпроса каква е целта, какво ще излезе от всичко това. Е, интересно е също така да се споразумеем около, около да се обединим около методите и начините. Е, сега говорим за участие на гражданите. Всъщност е, имаме ли предвид е, гражданите или пък не е ли добра възможност да е, въвлечем организираното гражданско общество? Мисля, че това е важно. Да се изясни точно каква е целта ни, коя е целевата, целевата група. И нещо, което господин Дюран каза е, този въпрос трябва да играе, е, да фигурира ясно и при е, изслушванията. Каква роля ще има е, парламента и каква роля ще си издейства парламента в тази конференция за бъдещето на Европа? Смущаваме, че някои кандидати за комисари е, така е, идват с е, впечатлението, че нещата ще си продължат по съществуващите сценарии. Не това е което искаме. И затова именно цени, трябва да преценим какво функционира и какво не този, е, вие всички посочихте и съкнахте какви са е, важните моменти и сега пред нас се отваря една възможност, която е, трябва да използваме е, също по въпроса за е, шпат, шпицен кандидатите, вашите кандидати, опита с е, е, която идея се оказа не особено е, сполучлив, е, не особено удачен, така че по това също трябва да говорим и да помислим. Е, един от колегите каза, че тук става дума за институционална е, не, е, не идентифициран летящ обект УФО. Ни АЛФ. Да, боя се, че в следващите месеци ние ще приличаме на такъв обект. Идеята за конференция за бъдещето на Европа не е нова Опитах, опитвали сме се многократно в последните пет години, не успяхме. Имахме стратегия в АВКО, а именно първо да изготвим съответно докладите, е, доклад е, в рамките на договора и извън. Е, всъщност преди три години три доклада бяха прияти в АВКО и след това да пледа в пленарна зала след което идеята беше комисията да ни подкрепи, да убеди съвета, да започнем около тази, да организира една конференция около тези три доклада. И там спряха нещата. Трите доклада бяха приети. Изведнъж е, се усети разколебание Комисията изведнъж се оплаши от идеята е, и загуби, а в съвета пък въобще нямаше и е, идея, е, намерение да се проведе нещо такова. Така че 2014 почнахме с трите доклада с комисията, посочихме, избрахме докладчици, парламента одобри всичко това и комисията трябваше да каже, ето нашите предложения, с съвета ще почнем междуинституционални е, разговори Съвета обаче нямаха никакъв мерак за нещо такова и всички знаят защо. Защото конвенцията, конституцията и в тази институция сред членовете, представителите на съвета няма особено желание да се върви в тази посока, но и това се промени. Сега в, с опита ни с шпицен кандидатите, с транснационалните списъци и всичките тия пазарлъци за комисията. Ако искаме да, да убием идеята за Европейски съюз, това е пътя не е вярно, че е, сме искали е, да спечелим е, повече места с транснационалните листи помни много добре какво, къде сбъркахме предходните месеци. Сега пред нас стои една възможност и съвета също може да се направи проби в съвета. Мисля, че през декември на многодишния съвет през декември е, направиха, направиха стъпка в тази посока. Комисията също е, е, ново... Сега кандидатката за комиса, за е, е, председател на комисията е, каза, че идеята е добра и всъщност трима от комисарите, заместници е, нейни, е, ще е, се заемат с това и то от тримата са от различни политически издигнати от различни политически сили. Значи комисията е озряла за идеята, тя казва имаме право на инициатива и тук парламента трябва да се възползва и да поведе битката. И така, комисията е готова да се надяваме, че и съвета ще озрее за тази идея. Нека и ние да се подготвим. Ще е срамота всички други, двете други институции да са готови да започнат тази, тази процедура, този процес, а пък ние да е, кажем не, ние трябва непременно да водим. И това е, така използвам повода да отговоря на господин Буржуа. Ще трябва ако е, въобще трябва да се променя избирателния закон, е, ще трябва да е парламента. Всъщност съвета ще реши по предложение на комисията, която става дума за избирателния закон, обаче и ние трябва да, е, от нас трябва да излезе инициативата. Целта на съвета е, е не целта, а задачата да изготви един е, цялостен пакет вътре или извън договора с проблеми, е, пакет от проблеми, които трябва незабавно да се решат, ако Европейския съюз ще няма да се превърне или да гледат на него като на, на организация, на организъм, който е, действа бавно и не прави нищо, който твърде късно и твърде малко прави по всички въпроси. Е, ние не сме особено харесвани от нашите колеги, е, защото непрекъсно говорят за, е, говорим за институциите, но институциите са отрешаващо значение. Те обаче не работят добре. Добрите институции е, създават, е, дават, е, създават лоши резултати, добрите добри. това е факт. Трябва да реформираме регламента от Дъблин. След това въпроса, защо няма такъв, защо не се реформира Дъблинския регламент, защото институциите не си вършат работата с единодушие е, прехвърляме въпроси, които а, е, се решават а, е, с единодушие. Ние никога не стигаме до единодушие в съвета, за да прехвърлим а, към а, проблема към а, квалифицирано мнозинство. В а, реформирането на Дъблин а, става дума за квалифицирано мнозинство. А, но съвета казва не, ще имаме обратен е, пасарел, е, обратна клауза, вместо е, единодушие ще имаме квалифицирано мнозинство. Днес е, използваме обратната клауза от е, квалифицирано към вървим от квалифицирано към е, единодушие и трябва да обясняваме на всички защо има миграционна е, криза. Миграционна криза, защото има мигранти. Беженска криза, защото има беженци. Защо след 9 години все още нямаме банков съюз в Европейския съюз? Е, е, американците взеха решение при 9 месеца и действат. Ние след 9 години все още, все още умуваме Значи, ако този съюз не е, се реформира, той няма да оцелее, няма да стигне до, да преживее до края на този век. Между е, ако всички заинтересовани страни, кои са те, парламента, и ние сме авко, хората, които от името на парламента трябва да сме там, ние трябва да отстояваме и да застоим, да, да отстояваме името и позициите на тази комисия като пазители на конституционните въпроси. След това съвета, гражданското общество, гражданите. Да не бъркаме, да не смесваме гражданското общество с гражданите. Гражданското общество е с организирани е, структури, е, економически и социален комитет на европейско равнище и така нататък. Но следващата стъпка е да привлечем гражданите, а не да решаваме от името на парламента или съвета да подготвим този пакет за реформи, е, доколкото е възможно по-бързо, защото много проблеми са замразени вече две десетилетия, защото се излиза с аргумента, имаме лош опит с Конституцията и този проблем трябва да се реши също. Начина по който ще променим или няма да променим договорите си и какви възможности съществуват това трябва да се реши, освен а, всички други проблеми. Както каза господин Ангел, рано е да почнем сега. Може би трябва да преминем и не през равнище към системата на две камери. Но трябва да действаме в две фази. Първо, да решим проблемите с а, а, демократичния дефицит, шпицин кандидатите и други. Това е първото. Трябва да въведем нова система, е, демократична, избирателен закон по въпроси, по които всички сме единодушни, не както миналия път, когато ето господин Шолц и Паскал са тук, които са, когато са, като миналия път, когато е, тук всичките е, депутати от бившия парламент, когато сме се опитали и не успяхме, нека да си го кажем. Е, Мисля, че не са ни нужни 5 години. За 2 години сериозна работа а, с водещата роля на парламента и сега, след като комисията и съвета са готови да ни следват, нека го направим, да не чакаме и да не протакаме, да не губим повече време. Thank you very much, е, Чимас Зевич. Thank you very much. Благодаря. Е, е, Dzisiaj ще говоря на полски. Сунков Międzynarodowy. Е, та организация пазаржон... Днес се срещах с представители на Европейския съвет е, е, по международни отношения. Това е НПО, като е провело няколко анкети в няколко държави членки. Накратко можем да кажем следното. Резултатите са изненадващи от тези анкети, тъй като множествено, много граждани са е, готови да е, приемат една по-силна, един по-силен Европейски съюз с повече правомощия, особено в политическата сфера, външна политика и другаде. Същевременно, е, това допита до общественото мнение, сочи нещо друго. Има подкрепа за Европейския съюз, но тя е, при определени условия и е времена. Значи, е, имаме, ще имаме подкрепата на хората, е, докато те вярват, че техните очаквания е, ще бъдат и се сбъднат. очакванията им са много. Това не бива да ни изненадва, защото много неща се промениха политически, социален, економически и военен аспект. Ето защо гражданите очакват много от нас. Ние повтаряме непрекъснато време е за промени, време е за реформи, за укрепване на Европейския съюз, но може би е, чак сега е, така имаме благоприятни условия, за да започнем тези реформи и да ги доведем до успешен край. Европейската е, конвент по време на Жискар Десен се спомена тук многократно. Е, колегите ми говориха и за Конституция за Европа. Аз бях сред е, хората, които е, така имаха които имаха какво да кажат за приемането на ново законодателство. Докато представителите на правителствата и други организации тяхната, мнение ще да е достатъчно. Смятам, че това беше една е, така добра формула. Аз бях след тези, които я подписаха е, и бях много разочарован, когато двама от е, важни членове не подписаха Европейската конституция. Това е един е, урок, който трябва да помним. Горчив урок. Днес дискусията ни беше за, за плюсовете и минусите на различните е, видове демокрация, дали представителна или пряка. Проблемът ни обаче е и политически, и стратегически. Не е е чисто абстрактен, нито пък е, е само прагма, практически въпрос. Ние имаме мандат да организираме и да сме домакин на тази конференция за Европа. Това трябва да е, е един началото на процес, не трябва да е еднократна е, проява. Е, Просто на нея ще се лансира диалог сред максимален брой, между максимален брой хора. А диалога между е, нас и обществото е, е жизненно необходим. Трябва да променим Европейски съюз. В противен случай ще се разпаднем, както множество империи в миналото, които не са успели да се адаптират към променещия се свят околен свят. Хората трябва да е, разбират е, е, трябва да, е, че са необходими промени и да се чувстват е, носители на тези промени, иначе няма да успеем, няма да стигнем до никъде. Много хора искат да укрепят националните държави за сметка на общността. По-прогресивните пък искат да вървят напред. Има е, много е, бюрократи, е, мнозина от тях присъстват тук. Това са хората, които искат да запазят статуквото. Не можем да се върнем назад, не можем да се вкопчим в статуквото и в нещата такива каквито са. Трябва да се възползваме от шанса да вървим напред. Сега дати и възможности за провеждане на конференцията все още не са финализирани. Трябва да използваме тази възможност да изберем добрия модел. Не като е, Хакската конференция, която е, се проведе веднага след войната, непосредствено след войната под ръководство на Чърчил. Макар, че той беше току-що загубил изборите в е, Великобритания. Това беше едно, е, един европейски форум, на който за пръв път е, се предложи европейската интеграция като отговор на Втората световна война до 18.30 е, имаме работа, трябва да говорим кратко. Uh, uh... Благодаря ви, господин председател. Колеги, Радвам се, че има надпартийно съгласие по темата тук в нашата комисия. Аз съм напълно съгласен с това, което казаха мнозина от вас, а именно нашата комисия Авко би следвало да има водеща роля при организирането на конференцията за бъдещето на Европа. Въпросът обаче е какъв би могъл да бъде резултатът от една подобна конференция? няма да изглежда много сериозно, ако започнем дебата, който да, и да говорим за само себе си, без да знаем какъв ще бъде резултатът. Да се свържем с гражданското общество, с НПО-тата и да не можем да им кажем какво в крайна сметка ще спечелят те от целият този процес. Разбира се, има различни възможности. В крайна сметка може да излезем с 200-300 страници политически препоръки, които може би ще бъдат взети предвид за следващата МФР 2028-2035 година или пък може да доведе до институционални промени в рамките на договор, който е в сила в момента. Но вероятно това няма да е особено привлекателна идея за гражданите, но може да доведе до подобрения в начинът на функциониране на нашите институции. Или пък може да се стигне до амбициозен проект за промяна на договора, нов договор за Европейския съюз. Как да подходим към тази възможност и аз бих предпочел третият вариант, макар че разбира се може да, да си представим и различни смесени варианти. Но преди всичко смятам, че като отправна точка имаме нужда от един общ проект обща за е, Европейската комисия, Европейския парламент и съвета. В противен случай ще ни е много трудно да постигнем резултати. Това ни показва опита от миналото. Радваме се, че Европейската комисия поема ангажимент за сериозни промени и може би наистина Европейския съвет е, е по-склонен за подобни промени, отколкото в миналото. И аз съм съгласен, че нашата комисия ако би трябвало да си играе водеща роля в това отношение. По този начин действително бихме могли да постигнем нещо много положително за бъдещето на Европа. Благодаря ви. Entre eh, tanta unanimidad, eh, quiero ejercer el derecho a la disidencia. Благодаря ви. ще се възползвам от правото си да съм десидент и да поискам да защитя правата на представителите на младсинствата. Много интересни изказвания чух и ако съм член на тази комисия, то е за да научавам все нови неща и много нови неща научих днес. Съм. Казвате, че трябва при всички положения да продължим напред, дори когато действителността не го изисква от нас. Но истината е, че има истински конфликт между европейските институции и а, държавите членки и трябва да си го признаем. Аз съм сред а, привържениците на реформата на договора. И трябва да започнем да обсъждаме действителността. Да се запитаме дали причината за кризата в Европейския съюз не е това, че непрестанно бързаме за някъде, но нямаме никаква връзка с действителността. И няколко други коментара. Първо Брексит. Доста изговорихме по темата и няма да навлизам в подробности сега, но това е просто пример. През 2004 година трите големи политически групи тук в парламента имах 553 членове, после с 436 следващият мандат, т.е. 20% по-малко. В моята страна за първи път беше избран представител на политическа партия, чето основна цел беше закрилата на суверенната държава. Така че има и гласове, които се противопоставят на договорите на Европейския съюз. И за първи път, от, както Испания се присъедини Европейския съюз, има такава партия, която не е всъщност сама по себе си антиевропейска, но си заслужава да се запитаме в кой момент точно държавите членки на Европейския съюз са поставени пред затруднено положение от европейските институции, които не ги разбират. И тук трябва да си да отговорим на този въпрос, защото когато ах, пътувам с самолета на връщане към Мадрид, оставам с впечатлението, че съм във филма квартал 12 в игра на глада. Абсолютно изолирани сме и това, което се случва тук няма много общо с това, което се случва в родната ми държава Шенки. Предполагам, че немалко от колегите имат същото впечатление. Казвам го с ясното съзнание, че искам да допринеса за дебата и за бъдещето на Европейския съюз. Очевидно е, че Европейския парламент трябва да има законодателна инициатива, безспорно, но как ще упражняваме тази законодателна инициатива? Трябва много ясно да определим кои са изключителните правомощия на Европейския съюз и кои са правомощите, в които не можем да имаме законодателна инициатива, просто защото има съвместни правомощия с държавите членки, защото това би било намеса в суверенитета на държавите членки. Но при всички случаи представителите на другите институции също ще имат възможността да представят своята гледна точка по време на конференцията. Ще спра тук, за да може и последният колегите да се изкаже. Но аз смятам, че имаме нужда от един нов договор, който да отразява темите, които ни вълнуват в момента, като например измененията в климата. Не съм специалист по конституционно право, но доколкото знам, договорите не би следвало да отразяват идеологията на дадена политическа партия. Подобен вид е, договори безспорно са осъдени на провал и именно това е опасността, която ни грози в момента целият Европейски съюз да бъде обречен на провал. В много държави членки се задава въпроса дали медиите се използват за влияние на общественото мнение. Говорим за демокрация, да, добре, но не забравяйте, че основното демократично право е избирането на народни представители, на нас. Ние сме представителите на европейските граждани и на държавите членки, които са, демокра... са признати демократични държави. Благодаря ви, скъпи колеги, така че смятам, че трябва след това да преразгледаме член 7 на договора. Смятам, че се предвижда прекомерни правомощия за Европейския съюз и разпоредбите на член 7 не бива да се използват за политически цели, а да и да не отразява политически позиции. В противен случай гражданите ще възприемат Европейския съюз като враг. И също така смятам, че трябва да преразгледаме и член 50, и щом ще преразглеждаме договорите, нека да преразгледаме и член 50, тъй като това, което доброволно е изключено, трябва да може доброволно да бъде разтрогнато и трябва по-добре да се разработи процедурата за напускане на Европейския съюз и ако някоя държава, която напусна Европейския съюз, иска отново да се присъедини към него, трябва да го направи с единодушно съгласие на всички други държави членки. А, може да споменем и фалшивите новини тук. А, може да се взимат всевъзможни решения в една или друга посока въз основа на фалшивите новини. Така че, моля ви, внимавайте, нека да не използваме изобщо правни инструменти за неправомерно цели. Благодаря ви, господин Пизапия, последният а, оратор. Много малко време ни остава. Аз също съм нов член на Европейския парламент, но ми се струва, че изказванията на по-голямата част от колегите показват известен предпазлив оптимизъм. разгледах някои от документите, прияти от вашата комисия по време на предишният мандат или други, които бяха прияти преди, в, по, по-рано от Европейския парламент и все още не са превърнати в действителност. Така значи, че нека да видим кои са приоритетите сред приоритетите ни. Или казано с други думи, приоритетите, които имат най-много шансове да се превърнат в действителност, защото има много очаквания и ако до няколко години не можем да докажем, че сме успели да постигнем, да разрешим някои проблеми, има опасност вместо а, стъпка на проекта на преставка на следващия Корбет. Благодаря ви. Съгласна съм с всички направени коментари за колко е важно организирането на тази конференция, така че няма да ги повтарям. Само искам да ви призова за малко повече предпазливост в две отношения. Първо, относно правото на инициатива. Казахте, че всички останали парламенти по света имат право на законодателна инициатива. Европейският парламент не. Нито едно от тези твърдения не, е на, не отговаря напълно на истината. Редица национални парламенти предвиждат, че законодателната сила може да дойде само от изпълнителната власт, т.е. от правителствата. И на практика такава е такъв е случаят в много държавите членки, независимо каква е разпоредбата на теория. В моята собствена държава само преди три седмици имахме пример за, законодат, за закон, който не дойде по а, инициатива на правителството. И това беше напълно изключително. Трябваше първо да се променят правилата, за да стане това възможно. В Конституцията на Петата Френска република прави почти невъзможно приемането на закони, които да не са внесени от изпълнителната власт. Тук в Европейския съюз, съгласно член 225 от договор с Европейския съюз, можем да изискаме от Европейската комисия да внесе и законодателно предложение. Тоест имаме непряко е, право на законодателна инициатива и сме го използвали нееднократно, като например е, законодателството за транснационалните ам, ам, завещания и унаследяването. Имаше и други примери за законодателни предложения, които са дошли по инициатива след законодателна резолюция на Европейския парламент. Така че не дейте да казвате, че не сме, че Европейският парламент не е истински парламент, защото няма право на законодателна инициатива. Оказва се обаче, че има повече право на законодателна инициатива, отколкото членовете на Камерата на общините на Обединеното кралство, така че е малко по-нюансиран дебата. И не забравяйте, че ако ние поискаме право на законодателна инициатива, ще, също ще стори и съвет парламента. Ако пък съвета получи право на законодателна инициатива, има опасност да се появяват противопоставящи законодателни предложения от Франция, от Германия, от Белгия и ще се стигне точно това, което искаха да избегнат основателите на Европейския съюз, а именно общностният принцип Целта беше да има една институция, която да принадлежи на всички, именно на Европейската комисия, именно тя да изготвя първата редакция на законното предложение, което после ще бъде, разкр... бъде разказано и от съвета, и от парламента. Но първоначалното предложение идва от общата институция, след което трябва да бъде одобрена от държавите членки в съвета и от пряко избраният Европейски парламент и се произменя в законодателният процес. Така че, моля ви, малко предпазливост. И още едно предупреждение. Няколко колеги колеги казаха, нека да преминем към двукамера на законодателство, законодателни органи. Но вече разполагаме с такава двукамерна система. И втората камера е съвета, тъй като всяко законодателно предложение минава през обикновената законодателна процедура и трябва да бъде одобрена и от парламент и от съвета. Също въжи и за бюджета. Може би смятате, че съветът е доста особена горна камера, да, вярно е. Но не е безпредседентна практика. Погледнете Бундесрата в Германия. Той е съставен от министри от провинциите на Германия. Т.е. това са представители на, из, на изпълнителната власт и те имат право на глас, който отговаря на делът, който представлява населението от техната провинция в общо население на страната. Колегите от Германия познават по добро от мен системата, но не е безпредседентно горната камера да бъде, представена, да бъде съставена от представители на изпълнителната власт в федерални държави, например. Проблемите обаче са аномалиите в системата и те са две. Първо, в някои случаи има специални законодателни процедури, при които само съвета взима решението, без да има обикновена законодателна процедура и съвместно взимане на решение, което трябва да бъде премахнато. И втората аномалия я подчерта и господин Ферховстат. Става дума за областите, в които има, е нужно единодушие в съвета. Именно това забавя Европейския съюз в много отношения и го ограничава, което е нелепо. Ако смятате, че някаква тема трябва да се разгледа, на европейско равнище няма никакъв смисъл да се дава възможност за 20 27 ветота на масата да са преговори. Ако искате да има европейска, някаква тема да бъде скрена на европейско равнище, трябва да се даде възможност за това. Тоест методи, които да дава възможност за ефикасно взимане на решение, а не решенията да бъдат блокирани само от една държава членка и то непрестанно. И най-доброто, за което може да се надявате при това положение е взимане на решение на принципа на най-малкия общ знаменател. И смятам, че към върху това трябва да се съсредоточим върху премахване на аномалиите. Афка will be the conference. Thank you. Thank you very much for this. Много ви благодаря за много интересния дебат. Следващото ни заседание, следващото редовно заседание на нашата комисия защото преди това ще се проведат изслушванията, но следващото редовно заседание е на 8 октомври от 9 часа сутринта до 12.30 и от 14.30 до 18.30. Довиждане!